Good morning, ladies and... Добър ден, дами и господа. Закъсняхме с 15 минути. Типично по-немски ще си кажете вие. Обаче смятам, че трябва да започваме. Започваме с изключително важен доклад един работен документ, който е свързан с цел 3. Докладчик Марис Терес Санчес Шмидт. Цел 3. Предизвикателство за териториалното сътрудничество, бъдещата програма за трансгранично, междурегионално и междусъседско сътрудничество. Давам думата на докладчика госпожа Санчес Шмидт. Благодаря, господин председателю. Може ли да ви помоля с първия слайд?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 Регионалното сътрудничество е изключително важно за мен, защото аз съм родена, пък и живея все още в един трансграничен град между Франция и Испания. И съм местно избрана. Трансграничното сътрудничество за мен е ежедневие. През първата половина на 2010 година във Франция участвах в една парламентарна мисия за трансграничното сътрудничество по искане на министър Франсуа Фион. Установихме, че трансграничните региони поради различното си развитие, показват колко трудно се адаптират нашите страни при отварянето на границите и завършването на вътрешния пазар на Европейския съюз, както и глобализацията. Технически проблем ли има, защото не тръгва слайдовете? Е, Чете с бяло. Euh, Благодаря ви. Ето ви карта на страната. С това искам да покажа мобилността на работниците по границата. Виждате различията между двете страни. И Предлагаме различни мерки в този доклад, чиято цел е да се подобри трансграничното сътрудничество за постигане на балансирано развитие на регионите. Е, регионите, при които държавите не могат да се справят с е, трансграничното сътрудничество, би трябвало да изготвят своя европейска политика, която да е достатъчно инициативна. Бих искала да ви дам и малко исторически данни. Европа се състои от 27 държави членки, 127 региона и поради различните договори, върху които се основава той, вече почти нямаме граници. Изчезването на границите е съвсем ясно в шенгенската зона. Тези граници обаче до голяма степен съществуват в ежедневието на гражданите и регионите. В след военна Европа и след това в еврозоната официалното сътрудничество не винаги върви добре поради е, различните потребности на гражданите и регионите. Затова съветът на Европа извършва изключително много работа, за да упрости, пък и да обясни на гражданите какво се случва. Интерек е една програма, която даде възможност за финансиране на такъв тип сътрудничество. Съвсем наскоро в турне под шапката на Белгийското председателство ние отбелязахме 20 години трансгранично сътрудничество в Европа. За 20 години това сътрудничество от една малка програма Интерек – премина към цел 3 на кохезионната политика периода 2007-2013 година. Изработиха се конкретни правни инструменти и европейски групи и региони. Регионалното сближаване стана приоритет на Европейския съюз. То е включено и в Лисабонския договор на същото ниво като економическото и социално сближаване. Регионалното сътрудничество по-настоящем вече стигна своята зрялост. Затова бъдещето на цел 3 е много важна и дебата по този въпрос, особено що се отнася до бъдещите бюджетни преговори. колеги, включете своите идеи, защото диалогът е най-добрия начин да постигнем един текст, който да отразява становищата на всички ни. Иска ми се да имаме един работен документ, който да задава повече въпроси, отколкото да прави изявления. Аз съм готова да изслушам вашите становища, за да може парламента да има една ясна позиция, практическа позиция за бъдещето на цел 3. Първият въпрос, който трябва да зададем е следния. Какви стратегически цели би трябвало да има регионалното сътрудничество в бъдеще? Няма смисъл да говорим за бюджета или прилагането, и изпълнението му, ако нямаме ясни цели предвид. За мен регионалното сътрудничество в Европа трябва да ни помогне да преодолеем границите, да изградим една Европа, която да работи за ежедневието на хората. Трябва да намалим пречките между отделните региони, така, щото те да отговарят на ежедневните предизвикателства пред гражданите. Критиката, която е отправена към цел 3 всъщност, е свързана с липсата на стратегически обхват, както и невъзможността да се оценят резултатите на програмата. Някои видове сътрудничество все още са неясни, без да се фокусират върху приоритети и без да има ясни цели, до които трябва да се достигне. Стратегията 2020 година ни дава много интересна стратегическа рамка за всички европейски политики, които да работят към тези цели. Смятам, че стратегията 2020 година ще се измерва точно посредством регионализацията си. Е, смятам, че ролята на регионалното сътрудничество е да си сътрудничат регионите в, на различни сфери от живота на хората, като например цифровизацията, транспорта, заетостта, околната среда. Независимо от всичко това, ако се съсредоточим прекалено много върху стратегията до 2020 година, не би трябвало да забавяме други видове сътрудничество, които са изключително важни в регионите. Имаме нужда от двойствен подход, който да е свързан с приоритетите, за да може да участват и местните заинтересовани страни, които да се адаптират към регионите. Нивото на зрялост на различните видове сътрудничество е съвсем различно. Например, Франция и Белгия са свикнали да си сътрудничат, докато защото сътрудничеството с новите вътрешни граници на Европейския съюз не е толкова разработено. Ограниченията на регионите също са различни. Например, потребностите за сътрудничество на Пулия в Италия са съвсем различни от тези на Силезия в Полша. Така че трябва да се дадат някакви финансови бонуси или стимули на онези региони, които могат да откликнат много бързо на критериите от Европа до 2020 година. От друга страна трябва да се занимаем и с бюджета. Тези 7,5 милиарда евро за периода 2007-2013 са една важна сума, но това е само 2,5% от кохезионната политика на Европейския съюз. От друга страна имаме 250 милиарда в цел 1 и 50 милиарда в следващата цел. Това не е много. Цел 3 всъщност покрива абсолютно всички региони на Европейския съюз. Има потенциал да събере гражданите и регионите в отделните страни. Този потенциал е изключително принадена стойност за целия Европейски съюз. Цел 3 всъщност участва в един все по-тесен съюз между отделните народи. От 1957 година, когато бе прият договорът от Рим, Европейския съюз точно това се опитва да постигне. Затова би било интересно да вземем още един въпрос. Какво трябва да бъде финансовата а, и стратегическа позиция на цел 3 в сравнение с другите две цели. Знам, че в момента такът дебати по финансовите пакети, все още не са а, дефинирани конкретните суми, но според мен е важно да се обмисли един бюджет за цел 3. Един бюджет, който не е чисто и просто някаква милостиня, която се раздава или някаква варираща а, идея по отделните а, цели, Нашата комисия ШУР всъщност се опита да направи точно това, да види къде е принадената стойност. Трябва да направим така, че европейското ниво като разходване да дава нещо повече от средствата, които така ли че заделя всяка една национална държава. Смятам, че цел 3 е точно една истинска политика, една регионална политика. Това е най-ефтиният и най-простият начин да продължи да живее европейската интеграция. Освен това и вече съществуващите фондове трябва да се използват по-добре, да има по-добра синергия между цели 1 и 2 и тях двете и цел 3. Цялата тази синергия може да се получи, като се изпълняват а, операци... оперативни програми, които са трансгранични, междубраншови, които имат общи цели, както, например, ние имаме във Франция. Освен това, трябва да се ревизират определени разпоредби в а, разпоредбите за Европейския фонд за регионално развитие. Трябва да има по-добро сътрудничество между целите за регионално сътрудничество в Европа и инструменти, като например нашият инструмент за добросъседска политика или пък помощта, която се дава за предприсъединителните фондове. Цел 3 всъщност се състои от три части. Трансгранична част 73% от бюджетните кредити, транснационална 23% и междурегионална 4% от бюджетните кредити. Имаме три програми, които отговарят а, на тези разделения. Трябва ли структурата да си остане същата? Е следващия ми въпрос. Ето така изглежда трансграничното сътрудничество. Виждате го на екраните. Смятам, че трябва да правим разграничение между отделните видове сътрудничество с съответните корекции в структурата. Ако настъпят някакви развития, което е необходимо, би трябвало нещата да се развиват плавно, а не революционно. Това трябва да се използва също така за един инструмент за управление и координация. Ето ви един пример за трансгранично сътрудничество на този екран. По-добрата координация между макрорегионалните стратегии с а, цел 3 всъщност е един от пътищата, по които трябва да вървим. Освен това не бива да забравяме, че идеята за макрорегионите след инициативата на съвета все още се основава най-вече на координация на общи проекти, които покриват огромни а, площи. А според мен трябва да има междубраншови подход между общи стратегически действия, като се използват средства, които вече съществуват. А, не бива сега да говорим за този критерий от 150 км и класифицирането на отдалечени райони, острови, които би трябвало да могат да кандидатстват в трансграничните програми. Това бе поискано в една резолюция на Европейския парламент за стратегията за економическо и социално развитие за планини, отдалечени региони и а, слабо населени райони. В а, проучването, което парламента поиска за местните служби, комисията вече публикува всичко това. И трябва да кажа, че искаме е, такъв вид обмен да продължава. Следващият опит и трансграничните е, опити ще се отнася до обмена на добра практика, е, всъщност представляват една добра рамка за бъдещите е, амбициозни проекти на програмата Еразъм. Цел 3 извлича полза също така от един нов правен инструмент, който се прилага за улесняването. Това е Европейското групиране за регионално сътрудничество. Ето ви моята страна на картата. Това е как изглежда този вид групиране. Това дава възможност на местните и регионалните е, органи да прилагат заедно проекти, като създадат свой правно, е, свой, свой обект, свое е, дружество. Независимо от е, техния правен статут, е, те могат да участват в такъв вид управление. От друга страна, има някои проблеми при такъв вид групирания на регионите. Не трябва ли да изясни малко законодателството, за да може европейското финансиране, независимо дали е отраслово или не, да се използва добре и ефикасно от групите? След три години практика Бяха изпратени предложения от съветните действащи лица в отделните региони, използването на тези групирания или пък използването на програмата Интерек или пък договори между тези регионални групи и Европейската комисия по отношение на стратегията Европа 2020 година. Накрая ще говоря за прилагането. Изпълнението на бюджета по отношение на проектите за регионално сътрудничество е много сложно как бихме могли да упростим различните процедури, така че да не се отказват е, инициаторите на проекти от своите идеи. Разпределението по програми, а не по държави членки, според мен, би намалило лошите навици, като, например, искам си парите обратно, като, което много често се чува, а, когато има такива проекти, защото всеки казва, искам си парите, за да мога да си ги харча в моя регион. По същия начин увеличаването на броя на критериите за правоучастие, както и контролите от двете страна на границата, правят е, самата програма много по-тежка. Според мен трябва някои видове разходи да бъдат разглеждани по различен начин. Същото се отнася и за сроковете за плащане, защото в повечето случаи е, тези дружества имат нужда от пари в наличност. И Накрая профила, видимостта на тези групировки. Барометър наскоро даде един обезпокояващ факт. 80% от нашите граждани изобщо не са чули, че има регионално сътрудничество. Така че трябва да бъдем видими за ползвателите по цел 3. Трябва да бъдем обаче още по-видими на всички нива на вземане на решение, на планиране и на прилагане на европейските политики и в институциите и сред местните власти така че гражданите да ни забелязват повече. И сега очаквам с нетърпение да чуя вашите становища, идеи и предложения по бъдещето на тази цел. То... Благодаря ви. Ja, herzlichen Dank. Frau Sanchez-Schmidt. Sie sind eine sehr starke und sehr kompetente. Благодаря, госпожо Санчес Смит. Вие сте една много компетентна говорителка по отношение на трансграничното сътрудничество и мисля, че ние в тази комисия изобщо не поставяме под въпрос тази цел. Аз искам да посоча, че може би трябва да се обсъди един или друг детай или една друга цел Първа желая да вземе думата госпожа госпожа а, Коли. Аз искам да отправя моята благодарност към госпожа Санча Смит за работата, която е извършила по отношение на цел 3. Радвам се, че тя говори за програмата Еразън за мен това е проект, който е отличен и който е много важен, за да може да бъде осъществена тази политика на сближаване сред гражданите и да бъде оценено от тях. Освен това, трябва да се състои обмен на най-добри практики между държавите членки. Аз работих също по този доклад и бях направила предложение в рамките на пилотен проект – да се извършат някои неща. Днес имаме 2 милиона евро на разположение и бихме могли да лансираме този пилотен проект. Аз предложих също на някои колеги от Европейската комисия да се работи по пилотен проект и то в частност в рамките на трансграничните международни регионални отношения. Аз съм заинтересована от сътрудничество, за да се установи как съвместно бихме могли да изпълняваме програмата Еразъм чрез Интерек на местно равнище. И още нещо, е, трябва да се отчетат гледните точки на гражданите. За мен това е много важно. Смятам, че тук имаме една концепция, която е по-скоро техническа, юридическа и малко отчита е, настроенията на гражданите. Това беше при това беше признато от всички и смятам, че трябва да вложим всички усилия, за да можем тези структури, които всъщност повишават значението на тези различни програми, да бъдат насочени по-скоро към гражданите и към изпълнение на техните цели. И също така Европа трябва да помогне при създаване на работни места, на фирми, на структури, за да може да се работи в бъдеще. Благодаря. Благодаря, госпожо Куни. Сега давам думата на колегата Кадек. Благодаря, господин председател. Искам да използвам възможността, за да кажа, че ние трябва да подкрепяме сътрудничеството между регионалните структури. Благодаря на докладчика за този документ. Според мен става дума за координиране на цел 3 и местните структури. Аз смятам, че и в двата случая става дума за политики на Европейския съюз, защото цел 3 е в рамката на тези политики. Тези макрорегиони всъщност са насочени към изпълнение на тези цели и също така става дума за макрорегиони, които са географски съпоставими в Байтек, в района на Балтийско море, а също така и в Дунавския регион нещата се разглеждат така, но аз смятам, че и други региони ще се включат в това сътрудничество. Това е наистина една гъвкава рамка, която е насочена не към създаване на нови институции и едновременно с това трябва да бъде създадено ново законодателство, за да може да бъде изпълнена цел 3. Аз мисля, че ако няма изменения в бюджета, трябва да бъде предвиден специален бюджетен ред е, за тези е, региони и също така да се види дали тези стратегии могат да бъдат е, включени в цел 3. И трябва да се създаде наистина една добавена стойност предвид тези регионални структури. Трябва да бъдат създадени е, структури на сътрудничество, които функционират добре и също така да се насърчават партньорствата между градовете и местните и регионални власти в Европейския съюз. Ние говорихме достатъчно за това. Бихме могли е, да използваме тези е, инструменти за макрорегионите. Съществува една много добре очертана правна рамка за това и смятам, че тези цели на сближаване могат да бъдат осъществени в рамките на цел 3. Благодаря на колегата Кадък. Давам думата сега на колегата Кели. Аз също бих искал да похваля госпожа Санче Смит за нейната презентация. Тя наистина е силна жена. Аз мисля, че някои от повдигнатите от нея въпроси а, ще насърчат дискусията. Тя спомена, че само 2,5% от Кохезионния фонд отива към цел 3 и наблегна на нуждата да се види каква е взаимовръзката между трите цели. Сега е време да го направим и да вземем съответни решения. Тя също говори и за това да се делегират фондове а, проект по проект, за да се избегнат нещо, което бихме могли да наречем вътрешни борби и по-добър подход към разходите. Мисля, че това заслужава нашето внимание, защото ще улесни решенията ни, ще има добавена стойност. Тоест да не гледаме само, да не се биваме но само в цел 3, но и в другите цели. Чудесна работа. Браво. Благодаря. Сега давам думата на колегата Ферхайн. Благодаря, господин председател. Първо искам да посоча, че идвам а, от един от най-старите европейски региони, Еорегио Адмасрайн. Това е регион на белгийската и нидерландската граница и ние имаме много дълъг опит по отношение на транснационалното и европейското регионално сътрудничество. Аз смятам, че е изключително опасно това, което каза колегата Кадек, а именно разширяване, концентрация и поставяне на по-силни акценти върху големите макрорегиони. Аз смятам, че предвид трудностите и изключителните изисквания, които се поставят към тези гранични райони и днес, въпреки въпреки че интеграцията в Европа е напреднала много, ние продължаваме да имаме такива трудности и е, също така много важно е да се има предвид е, значението на средствата по интеррект за тези гранични райони. На хартия границите вече не съществуват, обаче е, на практика всеки ден се наблюдава прекосяване на границите от двете страни. Проблемите все още не са преодоляни и за това на нас са ни необходими силни и добре функциониращи инструменти. Естествено, макропространствата, в, е, те са част от териториалното сътрудничество и на тях трябва да се отдели внимание. Това е ясно, обаче това не трябва да става за сметка на проблеми, които са е, специфични за трансграничното сътрудничество и за е, пограничните райони. Благодаря, колега Фарайн. Виждам, че тук се очертава още един конфликт. До сега само колеги от НП взимаха думата и сега се радвам, че колегата Власък е, желае да направи допълнение. Благодаря. Добро утро, дами и господа. Искам да благодаря на докладчика за работата, която е вложила за презентацията. В нея тя изтъква някои много интересни неща и аз ще се спре на две от тях. Първият се отнася до по-голяма информираност за трансграничната сътрудничество и даване на хората повече информация как да получат финансиране. Аз съм привърженик на Еразмус, програмата за местните представители. В края на краищата това е нещо, което нашата комисия от дълго време се старае да постигне. Втория въпрос, на който искам да се спра, е дискусията между местните представители, регионалните, националните политици и европейските политици. Трябва да знаем дали няма някакви слабости на местно ниво, на, по места. Трябва да сме в състояние да си е, да сравняваме с положението е, между националните, регионалните, европейските приоритети и да започнем да ги анализираме от местно ниво. Благодаря. Благодаря за направеното предложение. Давам думата на господин Алфонси. Благодаря, господин председател. Нашата политическа група също е заинтересована от това законодателство и въобще от тази тема. Границите, трансграничното сътрудничество със сигурност са момента и по-скоро мястото, където Европа може да прояви основно своята продуктивност. В този доклад се посочват конкретни случаи. Тази болница, например, Каталония Север, Каталония Юг си поделят една инвестиция, въпреки че са териториално отдалечени. Преди се говореше, че ще може да се пътува повече в първоначалната страна и е, знае се, че в страната на Баските има голямо летище в Бирит, то е на ня... а няколко километра по-нататък има още едно летище. Аз мисля, че като погледнем Европа, ще трябва да установим какви са граничните райони и наистина ще трябва да е, установим къде трябва да се действа по-продуктивно. Това е много голямо предизвикателство и за това е важно да контактуваме помежду си също и поради факта, че държавите членки може би е, не непременно имат рефлекса да извършват е, дейности, насочени към трансграничните райони и може би тук ще трябва да действа с пълна сила принципа за субсидиарност. Ние в действителност е, трябва да продължим да работим тук по тази тема. По конкретните предложения аз мисля, че тук трябва да си помислим дали а, не е необходимо да се изяснят някои моменти, да видим какви са възможностите за макрорегионите, за еврорегионите, какво трябва да се разбира по тези понятия. Обаче също така трябва да се а, мисли и за големите програми, които съществуват, да се помисли какви инструменти ще дадат възможност за сътрудничество между отделните институции, дали са необходими специфични програми програми, международни болници, защита на биоразнообразието и така нататък. Мисля, че това са детайли, които трябва да обсъдим. Но във всички случаи аз мисля, че ние ще трябва да се занимаем с оперативната страна на всичко. Това благодаря. Благодаря на господин Алфонзи като докладчик в сянка от политическата група на Зелените. Господин Матула има думата сега. domnule președinte. Aș vrea și... Аз също искам да поздравя госпожа Санчес Смит за идеите, които сподели и за интересната тема, която повдига. И също искам да добавя няколко аспекта, които се отнасят повече до Източна Европа, моя регион на границата между Румъния и Унгария. Но те са подобни като в други трансгранични райони. Аз подкрепям програмата Еразмус за местно избраните служители. Защо? Защото в Източна Европа през последните 20 години ние направихме чудеса. Да не забравяме, че преди 20 години съществуваше желязната завеса и не само нейното падане, но и големи промени а, е, се случиха. А, е, трансгранично сътрудничество, нови проекти. Те като че ли надделяха на теза, националното законодателство, което малко или повече дърпа назад. А, е, както всички ще съгласите, фондовете не достигат, но за този проект Трансгранично сътрудничество бюджета расте. Большинството инициативи са местни, поне доколкото аз знам. Например, в мой регион има един местен проект между властите от двете страни на границата, така че <clears throat> можем да помислим за, <clears throat> за раз, подаването на питейна вода, т.е. региона от едната държава да подава питейна вода на другата държава и това също насърчава мобилността на работниците. Тази мобилност се нарасна много. Преди 15 години не можехме дори да си помислим за такова нещо. Ето защо а, смятам и знам, че макар и да е трудно да се промени един бюджетен ред. Аз въпреки всичко подкрепям тази идея да искаме по-голям бюджет, тъй като отпуснатите фондове са твърде малко и не можем да откликнем на предизвикателствата. Благодаря за това предложение. Сега следващият от списъка на ораторите е господин Симон. Искам на това място да се присъединя към госпожа Ферхайн. Ако ние тръгнем по пътя към макрорегионите като Балтик Си или Дунавския регион, всъщност това е региона, от който аз идвам, и е, ако тук е, имаме отделен бюджетен ред, т.е. ако предвидим отделен бюджетен ред, ще имаме предпочитания към определени региони, т.е. поставяне на приоритетите върху тях. А, мисля, че това може да се финансира от нормалната цел 2, защото ако чрез е, това сътрудничество се осъществяват конференции, административни разходи и така нататък. Аз мисля, че това би било добре и мисля, че трябва да се погрижим тези важни проекти да могат да се е, кандидатират в рамките на цел 3, обаче те да имат по-голям приоритет по отношение пред другите региони. И аз мисля, че на много места има сътрудничество, което всъщност е, е, напълно е равностойно по значение на регионите Балтийско море и Дунавския регион. Имате ли други изказвания? Благодаря за изказванията до сега. Има ли други изказвания? Давам думата на комисията. Може би някой от комисията иска да вземе думата по този въпрос? Не. Тогава искам още веднъж да дам думата на координатора на НП и след, преди докладчикът е, да направи заключително изказване. Е, Съжалявам, че малко закъсняха, но трябва да говоря по този въпрос. Прочетах доклада внимателно. Навсякъде в Европа той носи прибавена стойност това сътрудничество между трансгранично сътрудничество. Чудесно е, че гражданите от двете страни на една граница имат полза от това и участниците на пазара се ползват и работят заедно. Мисля, че това ни е, тласка една стъпка напред. Сега, относно няколко понятия или концепции, свързани с сътрудничество на външните граници, т.е. с нашите съседи извън Европейския съюз. Неодавна в пленарна зала бяха зададени няколко въпроси. В края на тази година и началото на идната ще се направи оценка на напредъка по добросъседските проекти. Има големи въпросителни за подхода, който се използва. И ако сравним този подход с подхода в, възприят програмата Интеррек с финансови отговорности, общо управление от двете страни на границите. Мисля, че тук нещата работят по-добре. <clears throat> така че, може би, можем да си извлечем полуки. Сега, да видим какъв е модела ни на сътрудничество в Европа. Има региони, в Европа, които биха могли сами да си повишат е, ползата. Например, смятам, че в цел трета не съм сигурен има ли нужда от нови разпоредби, но може би това, което бихме могли да сторим е да задържим част от бюджета, така да се каже резервиран, за сътрудничество с регионално измерение, но а, с малко по-международен фокус. Неодавна бях в Китай. Те търсят усилено методи за прехвърляне, трансфер на благоденствие от една част на страната в друга. И смята, че между регионалното сътрудничество е един истин, действителен инструмент да им помогне в тази насока. Благодаря и накрая благодаря, благодаря и давам думата за заключително изказване на докладчика госпожа Санче Смит. Благодаря много, господин председател, Трябва да кажа, че съм удовлетворена и се радвам, че независимо от страната по происход, различните а, оратори от политическите групи са единодушни за добавената стойност на териториалната политика. Това е един от елементите, който ние защитаваме в този доклад. Тази политика на трансгранично сътрудничество, на трансрегионално и така нататък сътрудничество дава възможност да се изпълнат програмите на Европейския съюз. Искам да отговаря на господин Алфонсе първо. Не можем да, из... Ням да избираме отделни програми, малки или големи в териториалното сътрудничество, а, защото в края на кращата имаме една балансирана смесица от различни програми, колкото и да са различни регионите, практиките и а, ако разгледаме географията на нашите региони, и тя е много разнообразно, т.е. трябва да сме сигурни, че инструментите отчитат това разнообразие. Програмата Еразма за избраните местни власти а, трябва да бъде подчертана в такъв един доклад и само обмена на добри практики ще даде възможност на държавите членки, на местните власти и гражданите да се запознаят с тази политика. И Идеите на госпожа Коли също ми направиха впечатление, например да организираме един пилотен проект. Аз ще настоявам за това преди, пред комисията, така че идеята да не бъде забравена. По бюджета, очевидно, економическо-финансовото положение в момента не е благоприятно, но трябва да се опитаме а, да, да, да си запазим същия или дори малко по-голям бюджет, за да постигнем различните цели, целите за сближаване. Е, знаеме, че и зоните ще се променят. Разбирам от вашите бележки, че цялата идея за макрорегиони е много важна. И тук трябва да изготвим една позиция и да я приемем. Да не го оставяме на отделни инициатива. Нека да бъде моя идея е, и да подходим към нея към един, е, е, с един общ поглед. В някои случаи, може би, би било необходимо да работим и по наместно ниво, но в случая е много подходящо за всички региони. Това са нещата, които си записах и които ще подчертая в доклада си, разбира се, но ще съм особено благодарна, ако можете в писмен вид да ми изпратите предложение. Съм ви благодарна за всякакъв вид участие или принос към моя доклад по цел трета. Благодаря. Okay, thank you very much, Ms. Sanchez Smith. Благодаря, госпожо Санчес Смит. Така закривам дебата по тази точка от дневния ред. След 5-10 минути започваме с гласуването. Благодаря. Dear colleagues, we will be Колеги, след малко ще гласуваме. Последната минута искам да използвам, а, за да ви информирам за решенията, които бяха взети вчера от нашите координатори на тяхното заседание. Бих искала да кажа нещо, свързано с разпределението на докладите и становищата. Становището за предложението на регламента на парламента и съвета, което залага конкретни мерки за замеделието в най-отдалечените региони, бе дадено на ГУЕ. След това становището към регламента за подкрепата за развитие на селските региони от Европейския фонд за развитие на селските региони отива в НП. Що се отнася до широколентовия обхват отново НП, Що се отнася до мобилизирането на Фонда за солидарност за Ирландия, Португалия, Мадейра, Франция и така нататък, решихме, че поради ограниченията във времето, председател ще изпрати писмо, в което ще изрази становището на комисията и онези, които проявяват интерес към писмото ми, могат да изпратят спешен порядък своите идеи. По отношение на иновативния съюз бе решено, че председателят ще направи докладът и поне законодателните доклади в контекста на бъдещата политика. Бе решено, че НАП ще избере докладчик по доклад за собствена инициатива за бъдещата европейска политика на сближаването. Това ще се основава на другия доклад за а, е, сближаването. След това бе решено, че зелените ще предложат тема за доклад по собствена инициатива в началото на 2011 година. Секретариатът е, от своя страна ще информира координаторите отново в спешен порядък за всички бъдещи а, е, съобщения на Европейската комисия и в момента, в който се разбере какви ще бъдат новите регламенти в следващия законодателен пакет. Информацията ще ви бъде изпратена от секретарията. Освен това, решихме, че групите сега би трябвало да помислят за това какви са необходимите проучвания през 2011 година. Още нещо важно за всички. Важно е да можем да използваме рамковото споразумение, което имаме с институциите е, за малките експертни анализи, както и за малките доклади. Освен това се постигна съгласие за отлагането, извинявам се, казва ораторката, решихме, че трябва да има ново заседание в контекста на петия доклад за сближаване, който ще бъде прият от Европейската комисия на 9 ноември бихме искали е комисарят да дойде пред нас и да направи е, свое изказване след приемането на този доклад от страна на комисията. Както знаете, трудно е да намерим дата. Само казвам, че може би ще имаме извънредно заседание и то скоро през ноември. След това също така решихме да, бъдем отлож... да се отложи гласуването по девета точка, която е в дневния ни ред – Реши се това да бъде отложено за извънредното ни заседание. Освен това, координаторите постигнаха съгласие по края на дебатите по бъдещето на социалната, бъдещата кохезионна политика. Трябва да бъде подготвено изказване на председателя на един форум, който ще бъде на 31 януари, 1 февруари в Брюксел по отношение кохезионната политика. Това са препоръките на координаторите. Надявам се да ги одобрите като комисия. Надявам се, че можем да започнем да гласуваме сега. Уважаеми колеги, гласуването днес ще бъде трудно. Може ли да направим проба с картите за гласуване? Моля, служете ги в машините, за да проверим. Моля, гласувайте по някакъв начин. The... Can we close? Моля, прекратете гласуването. Всички гласуваха ли? Добре. Значи можем да започнем с гласуването. Първото гласуване е по доклада на Петро Константин Лухан. Това е постигане на действително териториално, социално-економическо сближаване в ЕС, задължително условие за конкурентно способност на световно равнище. Има една въпросителна в края на заглавието. Надявам се да запазим тази въпросителна, но тя си стои тук в края на заглавието пред мен. Започваме да гласуваме. Имаме 15 компромисни изменения. Започваме с трето за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето компромисно предложение за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 първо изменение за против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте по 31 изменение. Open. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 20, извинете, 8, 18 за, 25 против. 34-то изменение за, против. Въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. Извинете. Госпожа Мацани иска думата. Исках да кажа нещо по 46-то изменение, четвърто и седмо компромисни предложения. Това не ми харесва, което направихме, тъй като няма никаква разлика Искам да разбера, защо службите казват, че това изменение ще падне поради приемането на 4 и 7. Just, just second... Нека проверим. Се посо, президенте, l'emendamento in questione, l'emendamento Изменението, за което говоря, е 46-то. То говори за една резолюция, която е прията от Европейския парламент 2005 година. И там се говори също така за текстове, които между другото са включени в едно от първите съображения. И аз излизам с идеята да се използват различни видове данъчно облагане в преходни периоди, в някои по-уязвими региони. Това по никакъв начин не противоречи с компромиса. В компромиса се говори за инвестиции, в научни изследвания и така нататък, така че целта си остава, но в същото време чисто и просто включваме една възможност да се използва данъчното облагане, а не някакви други вноски. Благодаря.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 Приема се. И сега преминаваме към 59-то изменение за. Извинете, господин Лухан иска думата. Аз vrea се fac o referire la 59 și anume acesta се referă la uh, alocarea de mijloace financiare pentru următoarea... Благодаря ви. Uh, става дума за разпределение на средства за бъдещия програмен период. Така че всъщност има едно конкретно предложение тук и трябва да има съгласие между Европейската комисия, националните правителства и регионите по този въпрос. Е, по този начин регионите по никакъв начин няма да пострадат, ако се смени правителство или има някакви други политически промени и всичко да върви с еднакъв темп във всичките държави членки. Знаем, че има изменение в този член, затова искам да гласуваме против. Моля ви, гласувайте против това изменение, за да може да се запази този член в първоначалната си форма. По този начин ще има стиковане между отделните региони, правителствата и комисията и ще зададем приоритетно финансиране. Моля да гласуваме против. Благодаря. Господин Лухан направи коментар по отношение на 59-то изменение. Това не беше искане към вашата политическа група, а общ коментар към всички колеги, доколкото разбирам. След като го изслушахме колегата, нека да гласуваме по 59-то. За? Против?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 трябва да го проверим електронно. Така, проверяваме 65 за, против и въздържали се. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се 24 за, 18 против. Преминаваме към компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме следващата страница, извинете, 15-ти компромис. Да, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се, нали? Ако никой не иска да го проверим, значи се приема. 81 изменение. Там имаме разделено гласуване. Нека гласуваме първа част от 81. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се според мен.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 Извинете, пада. Извинявам се, казва ораторката. 93. За. Против. Въздържали се. Приема се. 98. За. Против. Не знам. Дайте да проверим. 98.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 въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към съображенията. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против,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 Моля ви, гласувайте по съображение Д, изменение 10. Гласувайте. Прекратете гласуването. 24 против, 21 за, което означава, че се отхвърля това предложение. Преминаваме към 11 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, Въздържали се? Не знам. Казва председателката. Нека да проверим 12-то изменение. The vote is open. Моля гласувайте. The vote is Прекратете гласуването. Отхвърля се. 26 против. 13-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 14-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 15-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 20-то за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се и накрая ще гласуваме за целия доклад. Електронно моля, гласувайте. Кой е за, кой е против, сега да видим. Прекратете гласуването. 40 за, 5 против, 1 въздържал се. Така че, прието, поздравляваме нашия колега. Сега преминаваме към следващата. Щяхме да преминем към девета точка. Вие не протестирахте. решихме малко да отложим това гласуване. Десета точка от дневния ред. Ще гласуваме по становището на Брежина, държавна помощ за улесняване на закриването на неконкурентно способни въглешни мини. И а, Констанца Крова иска думата. Э, С Искам да посоча следното, когато говор... подготвяхме вчера списъкът за гласуване, ми направи впечатление, че последователността на гласуване на изменения 38, 39 и 40 трябва да се промени. Е, би трябвало да гласуваме първо по изменение 40 и след това извинете. Sorry, Извинявам се. Мисля, че трябва да промени гласа по 38, 39 и 40, като почнем в 40, след това 38 и 39. Тогава на моя списък само е погрешно. Извинявам се, казва ораторката. Съжалявам. Uh, така, колеги, почваме да гласуваме с изменение 32, тъй като, доколкото разбирам, 21 е изтеглено. Изменение 32, кой е за? Говорим за Amendment 21 is withdrawn. I'm sorry. So Повтаря председателстващата 21 изтеглено, почваме 32. Изменение 32. Моля, гласувайте който е за, който е против. Аз поне виждам, че е отхвърлено. Ако искате да го проверим, няма. 33 за, против. Същите гласове отхвърля се. 18 за. Против. Прието. 35 то за. Кой е за? Кой е против? Колеги, объркана съм. Мисля, че не сте така, не, не давате ясен знак с, гласа, с ръце. Да проверим електронно 35-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Ясно, че е прието. 33 за. Компромис първи. Кой е за, кой е против? Възражали се. Прието. 37 за. Против. Въздържали се. Прието. 40 за, против, въздържали се, прието. 38 пада, 39 пада, 41 за, против, въздържали се, прието. 42 е за, против, въздържали се, прието. Моля, вдигайте ръце. Виждам координаторите, че гласуват за, но не вдигате ръце. Така че сега минаваме на 43. За. Същото. So we, we don't vote 43, okay. 44 fall. 44 пада, 20 пада, 45 пада. А, гласуваме 20, казва председателката. Имате ли го? No, no, it's, it's not adopted, but compromise one... Компромис едно вече бе прият. Сега трябва да гласуваме 20, тъй като сме приели компромиса и гласуваме за изменение 20. Кой е за, кой е против? Въздържали се, прието. 46. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Не знам. Да проверим електронно 46. От... Гласувайте, моля. Край на гласуването. 25 има против. Отхвърля се. 47. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 48. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. Точка от преамбюла 1. За, против, въздържали се, прието. 2. За, против. Да проверим изменение 2 в е, Съображение от преамбила 1А. Гласувайте. 26 за, 17 против, прието. Минаваме на изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим изменение 3. Гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 20 против, прието. Четвърто. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Пак с много малка разлика. Нека го проверим. Четвърто. Гласувайте. Край на гласуването. 24 има за, 20 против. Прието. Пето изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Прието. Шесто. За. Против. Въздържали се. Прието. Седмо. За. Против. Въздържали се. Прието. 23. За. Против. Въздържали се. Прието. Девето изменение за, против, въздържали се прието. 24-то имаме устно изменение от Кортес Ластра. Има ли някой против това устно изменение? Няма. Гласуваме, значи, 24, така както е изменено. Кой е за, кой е против? Въздържали се, прието. Изменение 10 за, против, въздържали се, прието. 25 за, против, въздържали се, прието. 11 за, против, въздържали се, прието. 26 за, против, въздържали се. Да проверим 26 електронно. Гласувайте 26. Край на гласуването. Отхвърля се с 2 повече против. 12-то изменение за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, да проверим 15. Моля координаторите. The vote is closed. 26 in favor, 15 against. So it... Прието. 27 за. За. 27 против. Въздържали се. Прието. 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието. 29. За. Против. Прието. 30. За. Против. Въздържали се. Отвърлено. 17. За. Против. Въздържали се. Прието. 31. За. Против Въздържали се. Отхвърля се, но нека го проверим. 31. Откривам гласуването. Край на гласуването. 25 против. Отхвърля се. И окончателно гласуване електронно, колеги. Гласувайте. Край на гласуването. 39 за. Приемаме това проекто становище. Поздравление на госпожа Бжежина. И благодаря много. Сега минаваме на приемането на преразглеждане на плана за действие на енергийната ефективност на Коларска-Бобинска. Почва гласуването с компромис Първи, кой е за, кой е против? Въздържали се, прието. Компромис 2, за, против, въздържали се, прието. Изменение 8, за, против, въздържали се, прието. 9, за, против, въздържали се прието, 10 за, против, въздържали се. От... Да проверим 10. Гласувайте. Край на гласуването. 25 против, отхвърлят към 17. Компромис 3. Кой за? Против. Въздържали се. Прието. Сега изменение 15 за, против, да проверим 15 Гласувайте. Против, Тоест, е, край на гласуването. 26 за, 15 против, за, прието. 17 прието, 18 за, против, въздържали се, прието. 19 за, против, въздържали се, прието. 16 за, против, въздържали се, поред мен прието. Не ли? Искате ли да се провери? Добре. 16 да го проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 27 за. И накрая, крайното гласуване електронно. Гласувайте. Край на гласуваното. Така. 42 няма нито един против. Само две двама въздържали се. Поздравления. Уважаеми колеги, свършихме гласуването. Тези, които ще излязат. Моля да го набряват тихо. Сега минаваме на точка 12. Европейска програма за градовете и бъдещето и в рамките на политиката на сближаване Олдрич Влашък. Сега ще имаме документ само на английски. Днес няма да вземаме решение, ще изслушаме презентацията. Важна презентация, ще има и дискусия. Колеги, моля, продължаваме работата си, продължаваме срещата. Олджик, имаш думата. Vážená paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, dovolte, abych uvedl Госпожо председател, дами и господа, бих желал накратко да въведа документа си по европейската, европейския дневен ред за градовете. Първо нека кажа следното. Аз смятам, че това е изключително важен въпрос – подкрепен от Европейската комисия. Имаме много голяма статистика, която показва, че градовете са източник на економическо развитие. Около 80% от БВП-то в е, Европа се генерира в е, градските зони. В моя доклад продължавам разглеждането на въпроса от предишния си доклад за градското измерение на кохезионната политика от 2009 година. И разбира се, тъй от тогава насам се случиха много неща, много промени и тези промени а, се отразяват върху политиката. За да дискутираме тази а, тема, мисля, че първо трябва да а, ни е ясна терминологата. А, има много експерти, които всъщност не използват правилната терминология. Особено местни и регионални политици често се изразяват не правилно и затова още в самото начало нека дефинираме основната а, терминология, какво означава градска дневен ред в регионалната политика. Какво знае, какво имаме предвид, какво има предвид Европейската комисия. И всичко това е във въведението на моя доклад. Сега, в този доклад трябва също да а, отразим и нови текстове, които а, или вече са готови, или се подготвят. Имаме Европейска стратегия за Европа 2020, петия кохезионен доклад, също много важен и е, <clears throat> свързан с тези области. Затова бих искал моят доклад е да бъде готов до края на 2010, за да може всички тези нови текстове да залегнат е, и в моя доклад. Що се отнася до методологията, мисля, че трябва да имаме а, принос от различни нива, за да можем да анализираме темата в дълбочина. Този анализ а, започна на едно мини-изслушване в нашата, нашата комисия. Това мини-изслушване бе изключително полезно сътрудничество с различни организации, като Евроситис, Юроситис, Телеситис, които продължават да организират семинари, за да се стане по-ясно какви са нуждите на градовете и какво очакват те от нас, какви са проблемите, от, за чието разрешаване имат нужда от нашата помощ. Накра, накрая бих желал да се обсъди този доклад и с всички заинтересовани лица. Особено Комитета на регионите, който играе огромна роля в тази тема, да включим економическия и социален комитет, Генерална дирекция Реджо, но също и Европейската инвестиционна банка, която е заинтересована лице в финансовата област, защото има много висящи проблеми. Мисля, че сътрудничество с докладчиците в Сянка ще е възможно, тъй като и други членове се интересуват от тази тема. Както казах вече, петият кохезионен доклад трябва да бъде на масата за разисквания до края на ноември и да започне една нова дискусия в Европа, например процеса за размишление за градовете на утрешния ден. Среща в Толедо дискутира този доклад и тази политика и аз мисля, че би било добре за нас да включим и заключенията на министерското среща от 22 и 23 ноември в Лиеж, която ще се проведе, по структурата на доклада ми. Както казах самото начало, ще има въведение, където искаме да разгледаме терминологиите, понятията, дефиницията, дефинициите на определени термини. А моят работен документ, който в момента го имате, ще включва, включва най-важните въпроси, на които търсим отговори. Трябва да намерим отговори. Имаме конкретно конкретни становища, но ако и вие искате да допринесете, моля, свържете се с мен. Мисля, че в едно въведение трябва да помислим дали а, не е нужно дали е нужна намеса от европейско ниво, ниво въобще? И в кои, ако има нужда, в кои точно области? По-нататък има друга част. Следващата част на доклада се занимава с местните нужди. Ще имаме анкети, въпросници, ще поискаме представителите на местните организации, например Чешката асоциация на градовете и общините. Тя също проведе една анкета за нуждата на градовете и общините. Много широка анкета. 650 въпросника бяха разпратени. Какви са нуждите и приоритетите на европейските градове и кои от тях а, с европейско измерение? Как най-добре да се използват европейските ресурси, като същевременно а, уважим принципа на субсидиарност? Третата глава ще бъде много пластово управление. Това е много важно. Ако искаме да успеем в тази област, трябва просто да вземем предвид нуждите и становищите на всички нива, защото те са взаимосвързани. И пак е, следващ... въпросите са. Сега въпросите са имаме ли има ли място за нови инициативи? дали приоритетите се спазват на най-високо национално, регионално, европейско ниво и дали това е достатъчно, приоритетите на градовете и общините. Друг въпрос е дали децентрализацията на структурните фондове е вредна за нашата област и не е, няма ли известен риск и ако има как да избегнем риска или рисковете. Това са моите въпроси, които задавам в тази глава. Друга глава, следващата, се отнася с подделегацията. Знаете, че в момента дори да е технически възможно, само холандските градове са използвали тази възможност на мини-изслушването. Чухме, че тази подделегация работи много добре в Амстердам, Роттердам и други големи градове и холандците наистина са поженали успехи. И ние искаме това да продължи, да го подкрепяме. И трябва много ясно да кажем какви отговорности има, да има на европейско, национално, регионално и разбира се местно ниво. И предпоследната ми глава се спира на координацията на европейските политики. Ако има достатъчно координирани, може би дали има, дали се нуждаем от по-нататъчно усъвършенстване и тук можем да използваме предходни доклади, които бяха например като доклада на господин Баркас, който вероятно познавате също интегрирано стратегическо планиране и за на това ще се спра, защото не всички действащи лица, не всички държави членки разбират какво значи това, за какво става дума, като казваме интегриран подход в планирането. И отново трябва да поясним и този термин. И последната ми глава ще разпише въпросите на финансовото планиране и финансовите ресурси. Отново ние трябва да обсъдим добре познати в момента въпроси. Знаете, че има такива големи въпроси, а, с които се сблъскват общините, въпросите на финансирането. Те трябва, те трябва да вземат заем в началото на един проект, което никак не е в тяхна полза. Как точно да гарантираме паричен поток ток, лик, ликвидност през цялото време. Трябва също да разгледаме възможността за евентуално възможно упростяване на процеса, на проверките, на, пред, на, на обращението на данни. Да не се прави проверка на нещо, което вече е било проверявано, защото това забавя процеса. И последната ми бележка – а, има и други инструменти, които а, не сме използвали до сега достатъчно. Това са финансови е, инструменти, които са на разположение, например Европейската инвестиционна банка и нейните лостове. А, искам да чуя как смятате най-добре да вградим това финансиране в проекта. Това са, дами и господа, някои от идеите, които ще породят, надявам се, една дискусия. Ако сте, има, проявявате интерес, аз с удоволствие ще приема ваши идеи, ако ми ги пратите, вашия принос. у нези, които се интересуват, може би да се срещнат с мен, да проведем работна среща, така че докладът наистина да има полза от него, за да помогнем на местните а, общини. Чухме вчера в работната група по кохезионната политика. Господин Гудман ни каза какви са последните резултати от използването и поглъщането на фондовете. И никак, пол, никак положителна не беше информацията, която чухме от него. Благодаря. И аз ви благодаря. Не виждам от докладчиците в сянка желание да се изкажат или има такава? Добре, започваме тогава. Има такива. Рика Манер. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia paljon esittelijälle erinomaisesta. Благодаря, благодаря и на докладчика за отличния доклад. Наистина, Смятам, че подходът, който е избрал докладчика е отличен. Наистина имаме нужда от много силна градска политика, която да е част от политиката по сближаването. От друга страна съм напълно съгласна с него, че отправната точка за цялата тази дейност трябва да тръгне от определенето на термините, защото по-настоящем е много трудно дори да се каже какво е градска зона, какви са критериите за да се дефинират тези зони, дали става дума за броя на гражданите или други критерии. Така че това води до объркване в държавите членки и трябва да бъде изяснено според мен. От друга страна трябва да вземем предвид също така метрополит, метрополитните райони, но не само големите градове, а и по-малките градове, защото те също са изправени пред определени предизвикателства. А, това, което моята група счита за изключително важно, е да се разработи тази дейност в много тясно сътрудничество с другите части на кохезионната политика. Всичко трябва да върви ръка в ръка. Например, транспортната политика, развитието на селските райони. Много е важно да развиваме всички тези сфери заедно с а, градската ни политика. Тъй като всичките тези а, политики си взаимодействат. Според мен те не трябва да се конкурират помежду си, имам предвид градските райони и селските райони. Не, смятам, че това няма да бъде в интерес на никого. Що се отнася до самия доклад, е, трябва да ви кажа, че много ми харесва начина по който докладчикът е подходил към отделните предизвикателства и как точно да се справим с тях. От друга страна, смятам, че е важно да не забравяме, че транспортът е изключително важна а, сфера, особено екотранспорта или така наречения по-зелен транспорт. Това трябва да бъде включено много по- широко. Интелигентното градско развитие също трябва да бъде включено. Там имаме нужда от много новаторство, особено в градските зони. Още нещо искам да кажа и то е свързано с това, че не бива никога да забравяме гр... Е, жителите на градовете. Винаги трябва да ги включваме в центъра на нещата, когато развиваме политики за градските зони. Надявам се това да бъде и е, център на доклада на колегата. Но най-общо казано, сега мога да кажа, че това е отлична отправна точка за по-нататъчното развитие на темата. Цялата ми група смята така. Е, Знаем, че има предизвикателства пред градското развитие и ние много бихме искали да подкрепим линията на докладчика. Мадам Карима Дели. Госпожа Карима Дели. Е, е, Искам първо да благодаря на колегата за работата, която е извършил, но въпреки това да добавя следното. Още веднъж искам да посоча специфичната роля на градовете. Те трябва да се справят с огромни предизвикателства, свързани с климатичните промени. Аз не искам да повтарям това, което казах миналия път, но две трети от е, въглеродните емисии се наблюдават в градовете и 80% от енергията също се консумира в градовете. Освен това, всички тези климатични промени проличават най-силно в градовете. Устойчиво развитие на градовете. Това е всъщност предизвикателството за следващите 10 години и това е всъщност и нашата отговорност прямо следващото поколение. Това е на първо място. Второ, Надявам се, че можете да вземете това предвид, което ще кажа. Все повече се задълбочават различията между градовете. Европейските градове олицетворяват всички възможни предимства, економически, културни, но повечето европейски градове същевременно са изправени пред големи социални различия бедност, недостатъчно образование, лоши условия за живот, лоши условия на околната среда. Това са конкретни факти за много европейски граждани и същевременно предизвикателства. Аз мисля, че трябва да имаме това предвид. Как ще продължи работата с градовете? От една страна между тях ще има конкуренция, ще има съревнование, а от друга страна ще има градове, които просто ще загубят в това развитие, защото, има, защото не бива да допускаме големи различия между европейските градове и затова планът за действие за градовете на Европейския съюз трябва да бъде спазван и изпълняван, когато става дума за развитието на градовете. Така че, когато изпълняваме тази политика на сближаване, на първо място трябва да имаме предвид градовете и трябва да видим как всъщност ще функционират отделните инициативи, примерно общностната инициатива Урбан, от една страна има резултати от градската политика, от друга страна имаме и проблеми на място, така че трябва да имаме една разумна европейска политика на сближаване между градовете. Погледнете какво всъщност правят кметовете по отношение на конвенцията. Над хиляда е, кметове са подписали тази конвенция Урбан и е, за това би трябвало да стартираме и с енергийната част на тази програма. Освен това, трябва да посоча, че компромиса, който беше постигнат при тристранните преговори, този план за е, съживяване на градовете на господин Рейтингър, който включва 140 милиона евро, е насочен към подобряване на ефективна, енергийната ефективност в градовете. Тук също би следвало да си помислим какво може да се направи в. трябва ли да се вземат средства от Фонда за регионално развитие или от друго място, за да могат европейските градове да формулират своите планове за борба с климатичните промени. Трябва да имаме предвид, че градовете, които биват финансирани от този фонд, трябва да получат и дългосрочно инвестиране от банките на място, за да може да се постигнат резултати най-вече в жилищното строителство. И накрая господин Далбахара посочи същото. Той е председател на Комитета на регионите и той посочи, че градовете не искат да бъдат само изслушвани, а искат и да а, участват, да съдействат, когато става дума за политиката на сближаване и това трябва да намери отражение в доклада. Благодаря. Благодаря, Франческо Де Анджелес. Е, президенте. Благодаря ви, госпожо председател. Колегата Селина не можа да участва в днешната дискусия, е, тъй като има задължения в Италия. Той е докладчик в сянка по този работен документ. За това бих искал аз да се изкажа, използвайки неговите бележки. Бих искал да изразя е, на първо място благодарността за документа, който той високо цени както и за ролята на кохезионната политика. Сега по същество. Той подкрепя принципите, подкреп... извинете, изразени в документа, особено признаването на ключовата роля на градовете в бъдещето на политиката по сближаване. Що се отнася до самото съдържание на документа, той е за приемането на механизми на делегиране на отговорности, един интегриран подход. Тези идеи обаче не са нови. Програмата 2007-2013 вече бяха заложени механизми за делегиране на отговорности на организации, посредници на местно ниво. Местното програмиране е трябвало да бъде включено в регионалното планиране и да бъде неотменна част от него. съществуват такива разпоредби, но те все още са някак теоретични. И преди да предлагаме такъв вид управление, според мен е много важно да се разбере какви са трудностите, с които са се срещнали мес, отделните местни органи на властта при делегиране на такива проекти на местните власти. Така бихме могли да започнем на по-солидна база, като включим градовете още в самото начало на програмирането. И още две неща по текста. Първо един встъпителен параграф за това каква може да бъде ролята на развитието на градовете при преодоляване на рецесията. Хубаво е да се включи също анализ на трудностите, в които се сблъскват големите градове, за да може да се разбере как те да бъдат моторите на растежа. Последните няколко години в големите градски агломерации всъщност имахме най-много проблеми с въздействието и резултатите от кризата социална криза, влушаване на екологичните условия. Така че само така можем да постигнем целите на стратегията Европа 2020. Освен това, градската устойчивост е много важна, тъй като градовете точно са пресечната точка на различни политики, свързани с инфраструктурата, с, социума, опазване на околната среда. Само една такава интеграция може да доведе до един траен растеж и придаване на градовете на централната роля, която те трябва да играят. Искаме да кажем на господин Власък, че много благодарим за работата, готови сме да работим и в бъдеще с него и се надяваме да се реши един наистина остър проблем. Благодаря, казва председателката. И сега докладчик от НЕП, следващия тура. Grazie Presidente, volevo esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto. Благодаря. Аз е, трябва да посоча, че Ценя много направеното от колегите и особено работата, която докладчикът е извършил. Радвам се, че беше посочено, че докладчиците в сянка също трябва да бъдат взети предвид и смятам, че начина по който е, се включват колегите в тази работа е много добър. Аз смятам, че наистина е много важно е, при разработката на документа да бъдем изслушани, а не в следващата фаза. Аз смятам, че всички участващи лица трябва да имат възможност на време да се включат. Ние приемаме, че темата за нас е изключително важна и също проявяваме голям интерес към тази тема. Въпреки това, не трябва да губим предвид това, което вече знаем, а, както казах вече, ние в Европа се концентрираме върху определени неща. Има определени връзки. Например, урбанистичната концепция в регионалната политика. Аз смятам, че това е съвсем коректно. Също така ние се замисляме какво е значението на градовете в Европа. 80% от европейското население живее в градовете. И градовете произвеждат 70 до 80% от брутния вътрешен продукт, така че тези градски райони, по-точно градовете, са движещ механизъм ритъм на економическия напредък. На първо място малките и средни предприятия, които бяха споменати вчера, те всъщност са а, основните двигатели за а, успеха на а, нашите а, на нашата економика, но а, трябва да се има предвид от друга страна, че има огромни трудности, а именно съществува тенденция на напускане, което означава, че всъщност околната среда което всъщност означава, че въглеродните емисии в градовете се увеличават. Това беше посочено и госпожа Мандели. Освен това, нарастват разликите, има положителни, има и положителни аспекти, когато става въпрос за проверка на този урбанистичен план за действие или план за действие за развитие на градовете. Освен това, трябва да се гарантира партньорство между градовете и селските райони, за да имаме сближаване. Това означава, че при подобна логика на първо място е важно населението в градовете да може да се включи в тази програма. Междувременно се поставя и въпроса за положителния опит е, на Орбан. Това трябва да се вземе предвид е, при съответните процедури и също така да се гарантират съответни форми на съгласуване. Аз е, смятам, че при нашата работа ние трябва да се погрижим растежът в градовете наистина да получи подкрепа, обаче Естествено, ние първо трябва да дадем дефиниция за какво точно става дума при тези градове. Ние трябва да а, дефинираме понятието град и възоснова на тези разсъждения аз а, още веднъж ще искам да взема отношение точка по точка по доклада на колегата. Дефиниция на рамката на Европейската програма за градовете. Аз смятам, че няма да бъде ограничение, ако се включи и кохезионната политика. Точно обратното, това видяхме и при Урбан, че това е всъщност една възможност за оценка на самата програма и смятам, че това е правилният начин за включване на нашите програми. Това, което е записано в документа. Нямам възражения срещу него. Може би е, точки 3 и 4 и точки 6 и 7 трябва да се обединят. Аз е, казах, че ние бихме могли да е, вземем предвид това, което е представил ОИСР при е, дефиницията на градовете и градските райони, мисля, че резултатите биха били добри. Е, след това приоритетите, смятам, че и в светлината на това, което беше казано днес по темата от е, господин Анджелис най-вече, би било съвсем полезно да се вземат отделните аргументи, включени в Европа 2020, ние не трябва да говорим само за Smart World, а и за, а и за устойчиво развитие. И също така Прехвърлянето на правомощия, делегирането на правомощия, това е нещо, по което трябва да се говори, инструмент, който вече е изпробван, но естествено това трябва да се извършва в хармонична рамка, като се взема предвид принципа на управление на различни нива. След това междусекторна координация – аз съм сигурна, че това е правилният път, защото възоснова на този интегриран подход, който ние трябва да гарантираме, мисля, че ще получим желаните резултати. Освен това, искам да посоча, че съм съгласна с всички стъпки, насочени към упростяване на процедурата и в частност, когато става дума за това, което трябва да бъде извършено от местните и регионални власти. Към момента нещата са доста сложни и е, тези е, средства не могат да се използват е, по разумен начин. Аз мисля, че трябва още веднъж да потвърдя, че изключително ценя факта, е, че докладчикът е, е, ни приканва да вземе мнението и на останалите. Господин Ван Нистелрой. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина това е много интересен документ. Аз участвах и в изслушването, което беше организирано. Имаше много интересни въпроси, които се зададоха, особено такива свързани с необходимите ни инструменти и тези, които са налични. Трябва ли да запазим статуквото или пък трябва да се опитаме да оптимизираме нещата? Трябва ли да се занимаем с въпросите, включени в стратегията Европа 2020 година. Може би пък е време за нови инструменти и да се обърнем към Европейската инвестиционна банка. Не говоря само за субсидии и тяхното предоставяне. Според мен трябва да има нови инвестиции и понякога публично-частни проекти. Понякога пък, когато средствата идват от бюджета, тогава се инвестира повече в инфраструктура. Така че си мисля, че можем да направим стъпка напред, ако бихме могли да използваме инструментите, които предлага Европейската инвестиционна банка. По този начин можем да подсилим предоставените фондове. Според мен сме пред един избор. Или подходът, който използвахме при проектите и програмите Urban, който беше по-общностен, или пък подход, какъвто би използвал Европейската инвестиционна банка. И аз бих ви насърчил да го направим. Продължавам нататък. Съюзът за нововведенията е една от основните ни инициативи и затова в бъдеще едно от основните неща ще бъдат интелигентните градове. По това не разбирам по-зелени градове, а интелигентни в смисъл на устойчиви. Това отговаря на стратегията Европа 2020. Затова си мисля, че този доклад може да се разглежда като един мост. Един мост към едните а, големи инициативи, които иска Европа да заложи. Така че чисто и просто исках да подсиля казаното. И накрая господин Сегеди. Eh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще бъда кратък. Първо искам да поздравя господин Вашак за отличния документ. Има две неща, които някак си ми липсват и искам да споделя собствената си гледна точка. Градовете и в източна и в западна Европа, последните, които са се развили от една предишна форма на управление. Нека ви дам пример а, с моето семейство. Семейството ми работи в земеделието от стотици години и през 50-те години комунистите е, отнеха нивите, животните, машините и те се преместиха в града. Така че аз съм израснал в град. Има разлика. В Западна Европа този процес на урбанизация беше естествен, в е, Източна Европа не беше естествен жизнен процес урбанизацията, разрастването на градовете бе насилствена и за това трябва да разграничаваме. И второто, което му им липсва, по мое мнение, от доклада, което липсва в доклада е хармонизиране на ролята на градските и а, селски региони, тъй като се каза, че 80% от БВП-то се генерира от градовете, но това е само а, економическата страна, забравяме човешката. Да видим колко са жизнено подходящи градовете. А, и хората, които живеят в градовете, трябва да се вслушаме в тяхното мнение. Три са аспектите. Едното е аспекта на екологията, околната среда, замърсяването. Господин Ван Истерой го каза и каза, че не само трябва да имаме зелени градове, но и интелигентни градове всъщност, така че да може да се, да са пригодни за живот и в бъдеще. Трябва да говорим и за липсата на здравословна храна в градовете. Имаме огромни хранителни ресурси, а нямаме здравословна храна в градовете. Това е, важно, това е вярно и за Западна Европа. Т.е. имаме конфликти в двете части на Европа. В етнически конфликти в Западна Европа са миграционните процеси, а в източна, например в Унгария, са ромските малцинства. Говорихме много за развитието на градовете и развитие от економическа гледна точка. И много хора биха искали да напуснат градовете, но невъзможно, просто защото няма как да се изкарват прехраната в селата. Затова развитието на селските региони е много важно. Наред с развитието на големите градове и въобще на градовете, трябва да насърчаваме и селските региони, да имаме малки села. Мисля, че Европейския съюз не трябва само да прави символични жестове към селските региони, а да трябва да предприемем действителни стъпки, мерки, да се създават работни места в селата, образование, обучение. Малките селища трябва да имат инфраструктура. А защото хората в големите агломерации разчитат на транспорт, за да се отидат от едно място на друго. трябва да помислим и за възобновяеми енергични източници така че за да помогна на западноевропейските си колеги да разберат нещата, пак наблягам на тази разлика между едни западна и източна Европа, но насякъде не трябва да правим разделение между а, градове и села. Приключваме дискусията. Олдържих, ще искаш ли думата? Ще ти дам една минута. Закъсняваме с времето. Половин минута даже. Е, děkuji, пани председající. Е, jenom bych chtěl říci, že jsem... Благодаря. Единственото, което исках да допълня, е, че много неща споменати тук са въпроси, които аз нарочно пропуснах. Аз съм обсъдил и обсъждал многократно всички тези въпроси, свързани и с транспорта, и с екологичните въпроси. Знаете, че имаше много документи след нашето изслушване за интелигентните градове. Така че всичко това е включено в доклада. Ще ги дам на ваше разположение и ще ги включа в доклада си. Сега, що се отнася до климатичните изменения, съгласен съм, това е голям проблем и е нещо, което сме взели предвид защото това, което ни интересува, е да положим повече усилия, да се работи повече в тази сфера. Що се отнася до конвента на кметовете, получих информация за това, ще я включа. А сега работата с селските региони. Не очаквам, разбира се, някакви граници да строим между селата и градовете, някакви пречки, но трябва да има органично сътрудничество. Хората, които живеят в селата близо до градовете, трябва да се гордеят от града, до който живеят. А пък онези, а, които живеят в града, биха могли да отидат и да си починат в а, селото, до което живеят. Но това сътрудничество трябва да тече по органичен път. Що се отнася до документа Европа 2020 година, няма нужда сега да го обсъждаме. Но за да може стратегията да успее, всички стратегии, включая и регионалната, трябва да бъдат взаимопреплетени. и затова ви благодаря за становищата. Очаквам с нетърпение вашите бележки. Колеги, казва председателката, имам сериозна молба. Вчера решихме да променим дневния ред, за да може господин Де Анджелис да представи доклада си, тъй като влакът му е след няколко часа. Искахме да го включим преди обяда. Затова сега за един час трябва да направим три доклада. Значи 20 минути на доклад. Ако не го направим, значи не мога да отговоря на молбата на господин Де Анджелис и отново ще трябва да се върнем към предишния ни дневен ред. Така че много ви моля, спазвайте си е, времето, наистина много кратки представения по същество, за да можем да говорим по същество. Сега, е, госпожа Филиска Каева Хюсменова последното заседание на Реджи. Не забравяйте, обсъждахме този въпрос и госпожа Хюсменова всъщност не сметна даже необходимо да направи допълнителни бележки. Така че отварям дебата. Иска ли някой да каже нещо? Ако не, все пак, моля ви, не забравяйте, че имаме много ограничено време. Разбирам, че госпожа Хосменова сега не иска някакви допълнителни бележки или встъпителни думи. А можем направо да дадем думата, ако искате, на другите оратори, на докладчиците в сянка. Иска ли някой от докладчиците в сянка да каже нещо по дебата от миналия месец? Ферхейен. Господин Ферхейен. Искам да благодаря на госпожа Хюсменова за доброто сътрудничество. Ставаше дума за една много добра координация. Още веднъж искам да поставя акцента върху двете точки, по които казахме последния път, че не става дума за това всички администрации, всички местни е, е органи на властта да бъдат е, натоварвани с всякакви задачи. Аз мисля, че това би е, било твърде много, по-скоро трябва да се концентрират върху отделните фирми, също така всички данни трябва да бъдат получени на съответните езици. Освен това, може да се ползва английския като световен бизнес език и също така още един език, който може да бъде езика на директните съседи или пък език, който да бъде на европейска държава, с която се поддържат интензивни контакти. Но не е задължително да се работи на всички езици disciplined approach. And Jens Geier. Благодаря, Йенс Гайер. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда съвсем кратък. На първо място искам да посоча, че се радвам, че съм тук при вас, защото аз трябваше да участвам в други комисии и по тази причина рядко съм тук при вас. Моята политическа група ме посочи за докладчик в Сянка във връзка с директивата за услугите, като сега искам да се спра на многоязичието. Аз не съм сигурен дали този подход е достатъчно уместен за практиката. В крайна сметка не съм сигурен дали ние не бихме нанесли по-скоро вреди, отколкото ползи, защото аз мисля, че ще получим една безкрайна дискусия за английски език и необходимостта от повече езици. Смятам, че това могат да бъдат, може, може да решат а, конкретните местни и регионални власти, те да решат дали да ползват повече езици или не. Смятам, че ние можем да оставим нещата да следват естествения си ход и мисля, че а, би а, разширило правомощията на комисията. Имам предвид спора по него. Аз а, виждам, че има подготвени някои изменения по доклада на госпожа Хюсменова, които са насочени към това какви гаранции трябва да се предвидят при изпълнението на директивата за услугите, така че тя в крайна сметка да донесе повече полза, отколкото предава в Германия. Се, води, се водеше дискусия за директивата за услугите, като всъщност много голямо значение беше предадено на предимството за а, още по-голямо използване на потенциала на вътрешния пазар. Също така беше дискутирано каква е ролята на градовете, нарастващата конкуренция между тях, как стои въпроса с социалното осигуряване на а, работниците и служителите и първо какви услуги трябва да се предоставят от тях, също и какви услуги да се предоставят за общините. Това са нещата, които исках да посоча, да се получава еднакво заплащане за еднакъв труд навсякъде и това, което искам да видя тук в този доклад, дерегулиране, намаляване на когато става дума всъщност за дерегулиране и намаляване на социалните стандарти, аз мисля, че а, е, доброто отношение към Европа ще, няма да се увеличи, а по-скоро ще спадне и смятам, че трябва да имаме един а, орган, а, който да регулира предоставените услуги на лицата, които работят на място. И тук не трябва да губим предвид ролята на общините. Те не трябва да бъдат претоварвани, а напротив трябва да получават помощ и да могат да изпълняват това, което е добро за гражданите на място. Благодаря. Благодаря. Госпожо Хюсменова, искате ли да обобщите? Госпожо председател, аз действително се радвам, че докладчиците в Сянка дават едни изключително важни и ценни за, за този документ предложения. Госпожа, госпожа Ферхеен действително направи това предложение – който влезе в параграф 4 за, за принципа на мултилингвизма в единичните звена за контакти, насърчаването на държавите членки в тях да се използва поне един от официалните езици в общността, за да се гарантира лекота и бързина в отношенията между компетентните държавни органи и доставчиците на услуги. Аз в първоначалния вариант на документа, разбира се, включих това нейно предложение, защото тя беше изключително активна в, предварителните ни разговори, за което много и благодаря. Разбира се, благодаря и на, и на господин Гейер, който е докладчик в сянка на, на групата на социалистите и демократите. Ще се съобразя с всички предложения, които са направени. Надявам се, като се открия процедурата за внасене на, на новите предложения, да получим един, един цялостен консолидиран текст, който в крайна сметка, според мен е изключително важен да бъде от полза за европейските региони. Така е, че очаквам предложенията на, на колегите и съм убедена, че ще се получи в крайна сметка един добър текст, който ще се ползва от всички държави членки. Благодаря. Like that... Благодаря. Искам да ви информирам, че 9 ноември е крайният срок, 18 е, часа за измененията. След това ще имаме гласуване в комисията на 30 ноември или 1 декември, значи срок за измененията 7 е ноември. Сега минаваме на точка 17 от дневния ред. Проекто становище на господин Де Анджелес. Промишлената политика в арета на глобализацията. Първи обмен на възгледи. Не се очаква от нас да вземаме решение. Господин Де Анджелес, имате думата. Моля, не забравяйте, че имаме още един, една точка до обяд. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че е добре, че Европа поставя акцента върху темата за бъдещето на индустриалната политика, това се случва в един много специфичен момент. В момента не е изключително трудно да се действа, защото сме във време на криза. Това се отнася за много предприятия и по този начин засяга и много семейства. Ние естествено се опитваме да преодолеем тази криза и да ускорим развитието, като се опитваме в частност да повишим конкурентоспособността на нашата индустрия. Сега по работата на тази комисия. През тази седмица аз се срещнах с докладчиците в Сянка и им благодаря за техния принос, най-вече за тяхното активно съдействие. Аз ще кажа няколко думи за проекта, ще го направя съвсем е, сбито, съвсем обобщено. Естествено, всички знаете, че една разумна индустриална политика трябва на първо място да отговаря на общите цели, които са заложени в Европейския съюз предвид борбата с климатичните промени. Естествено, трябва да бъдат взети предвид и иновациите, така както се прави на останалите глобални пазари. В частност става тук е, дума за малките и средни предприятия. Вчера говорихме за ролята на малките и средни предприятия мероприятия в рамките на политиката за сближаване. Това, както казах, е, е гръбнака на нашата економика. Тоест, те са гръбнака на нашата економика. Следователно, на нас не е необходима интегрирана стратегия за европейската економика, в която да се пишат малките и средни предприятия. При проекта за становище аз се опитах да поставя акцента върху необходимостта от конструктивен диалог между пазарните субекти и също така става дума за е, това да се гарантира изпълнението на СПА. На нас не е необходима стратегия, европейска стратегия, която да осигурява достъп до кредити. Освен това, е, важна тема е да се поставят акцентите върху иновационните клъстери и е, инициативите за е, подобряване работата на образователните институции. Важно е също да се вземе предвид е, връзката между изследователския сектор и производствените предприятия. Също така трябва да бъде обучен и персонал. В момента нямаме достатъчно персонал, така че да се осигури преживяването на предприятията, т.е. повече новаторство, повече а, е, изследователска дейност. Е, това би помогнало на предприятието. Освен това трябва да посочим, че регионите, местните и регионалните власти са от голямо значение. Европейския социален фонд, рамковата програма за конкурентно способност и така нататък. Всичко това беше е, обсъдено и прието и Искам също така да посоча, че местните и регионалните власти трябва да играе централна роля. Надявам се, че този инструмент ще бъде удължен не само след 2013 година, но и ще се прилага по-хармонизирано, за да могат бюджетните средства да бъдат увеличени. Това е просто необходимо в случая за да се гарантира, че наистина ще има е, растеж и ще се увеличи заедостта. Thank you very much. We now... Благодаря много. Сега докладчика в сянка. Благодаря. Докладът е отличен и аз работих в отлично сътрудничество с, като докладчик в сянка. Искам да а, се спра на четвърта приоритета за нашата група. Първо, мисля, че това е един изключително важен доклад. доклад. Тази цялата област на промишлеността се променя така бързо. А, наблюдаваме големи съкръщения на работни места. Трябва да инвестираме в нови а, сектори и те да разрастват, е, да се разрастват. Сега, на второ място, кластерите, за които говори докладчика, трябва да да си сътрудничат научно-изследователският и производствения сектор, а за това имаме нужда и а, е, от добра инфраструктура. На следващо място използването на природните ресурси. Те трябва да, от тях трябва да черпим устойчиво и да се подхожда към тях от гледна точка на целия регион. На трет, следващо място климатичните промени. Да гледаме на тях не само като на заплаха за регионите, но и една възможност за иновации. И на четвърто място нека каже нещо и за периферните райони. Важно е тези райони да бъдат е, зачетени също да се погледне на тях и от гледна точка и на промишлеността, и на конкурентоспособността. Още веднъж благодаря на докладчик. Не виждам други докладчици, така че да минем. Можем сега, всъщност, госпожа Карима Делиез, вие замествате докладчика, нали така? Не сте докладчик. Добре. Благодаря, госпожо председател. Господин Де Анджелес, ще започна с извинение от страна на колегата си Катрин, която не можа да дойде днес, но тя ми даде няколко коментара от нейна страна по вашето становище. По-точно проекто становище. Много идеи са включени в нейната, нейния вариант, например регионалните различия, въздействието на демографските и климатични промени върху регионите, глобализацията, т.е. малките и по-слаби региони имат нужда от подкрепа. Също и периферните, които често биват игнорирани и дори забравени. Всички тези елементи се надявам да залегнат в последната версия и ви благодарим за свършената от вас работа. Но едно-две неща липсват според нас. Оживяването на економиката и някои вратички, откъдето стават така наречените къси съединения. А и на следващо място развитието на селските региони. Трябва да помислим и за други альтернативи. И когато а, стане дума за а, реструктурирането на промишлеността, тук също не а, липсва а, регионалния подход, защото трябва а, да обърнем внимание да се въвеждат индустрии, които не замърсяват а, толкова и са енергийно по-ефективни да вече да намалим потреблението на твърди горива и от този род неща. Регионите трябва да играят роля в подкрепа на преструктурирането на някои сектори на промишлеността, на, да речем, транспорт, авиационния транспорт или обучението също, квоти а, за служители. В тази поселка трябва да се включат още неща. Благодаря още веднъж, ако вземете предвид тези идеи. Благодаря, госпожо председател. Проекто становището е много балансирано на господин Де Анджелис и мисля, че трябва да се съгласим с него. Вие се фокусирате на средните и малки предприятия като важен елемент на цялата промишлена текстура, също териториалния аспект на кохезионния процент. Огромен процент от фирмите в Европейския съюз са малки и средни предприятия. В момента сме на кръстопът и мисля, че господин Де Анджелис е, подчертая економическата криза, новите предизвикателства, които трябва да служат като импулс за нас е, да действаме и разбира се аспекта на скритите економики, сивата економика, не, необявените а, е, производства економика. А, тук говорим и за островите. Всичко това трябва да бъде включено. А какво да кажем и за туризма? и политиката в областта на туризма. Мисля, че това е изключително важен сектор. Знаем, че основна, една от основните туристически дестинации за глобалния туризъм е Европа. И тя допринася, той допринася много до за економическото положение. Значи да е, осигурим е, устойчивост и на този сектор. Благодаря ви за това, че сте автор на този проект от доклад и може би с едно два изменения той ще стане отличен. Благодаря. Някой друг желая ли да вземе думата? Ако не, още веднъж е, да дам думата на господин Де Анджелис. Искате ли, може би, да обобщите дискусията? Благодаря. Съвсем накратко, аз се присъединявам към казаното в залата. Наистина става дума за това текста да бъде подобрен или по-точно някои негови части, които се отнасят до централната роля на регионите, използването на ресурсите, също така въпросът свързан с образованието, изследователската дейност, клъстерите. Смятам, че трябва да се създадат съответни условия, за да можем да си сътрудничим и смятам, че това ще се отрази добре в настоящия момент на европейската економика. Благодаря ви. Крайният срок за изменения също ще бъде на 9 ноември в 6 часа след обяд. Това ще даде възможност да приемем нашето становище на време, преди той да бъде обсъден от комисията ИТРЕ. Така че 9 ноември 18 часа. Продължавам нататък с 14 точка от дневния ред. Докладът на Констанца Крел. Изчакваме госпожа Крел. Тя силно ще дойде. Знаете, че тук има дълги разстояния в парламента, така че изчакваме. Колеги, които не сте в комисията Шуър, не знам дали знаете, но 17 от нас са в комисията ШУР. Тя бе създадена през юни тази година. Идеята е да подготви позицията на Европейския парламент за бъдещата финансова перспектива. Мандатът на комисията е до юни до година. До тогава трябва да сме готови с становището на парламента, което ще се гласува в пленарна зала през юни. Комисията ШУР в момента работи по въпроси, които са хоризонтални по отношение на новата финансова перспектива. Януари обаче ще преминем към отделните политики и за това Становището на комисията Реджи е изключително важно. И така сега давам думата на Констанца Крел, която подготвя този документ от името на нашата комисия. Констанция, имате думата. Äh, Благодаря, госпожо председател. Идвам от комисията Шури за пореден път установявам, че там най-малко всеки втори оратор говори за кохезионната политика и всички те не са членове на Комисията по регионално развитие. Аз Следователно осъзнавам, че тази тема е изключително важна, отпуснати са също и много финансови средства, но във всички случаи ние ще трябва да наложим нашето силно мнение, за да можем да устоим на атаките от страна на Суре на пленарно заседание. Аз не знам какво сте казала до момента, госпожо председател. Надявам се, че ще се отдели повече време за становищата, но след като говорих с председателя госпожа Халка, аз останах с впечатление, че ние ще трябва да направим всичко възможно, за да можем да прием становището в комисията комисията до края на януари, за да може докладчикът господин Гарига още веднъж да може да го включи в своя доклад и това да се направи своевременно. След това комисията ще трябва да гласува какви точки могат да бъдат включени. За това в следващите два месеца и половина ние ще трябва да действаме много бързо. Графикът ще бъде много наситен и по тази причина на заседанието заседанието през декември аз ще представя проекта за становище и се надявам, че преди това от политическите групи ще получа коментари и бележки как да изградим всичко това. В началото Нека да кажа, че ние ще трябва в това становище да се спрем на много точки, но чисто технически погледнато аз съм малко в хендикеп, защото в първоначалния проект за становище аз ще се спра съвсем кратко на отделните точки и след това ще направя ще изготвя и изменения, за да мога да обясня тези точки. Например, аз смятам, че е добре ние в становището да засегнем приоритетите и когато в проекта за становище аз посочва, че трябва да насърчаваме изследователската дейност, това трябва да бъде съответно мотивирано и да се изложи описание на дейностите, които смятаме да извършим. Това обаче ще го включа в рамките на изменения изменение. След това, е, надявам се, че колегите ще ми помогнат, е, като изложат своите позиции. Вие всички знаете, че политиката на сближаване е дотирана с 300 48 милиарда евро за настоящия финансов период. Знаете също, че кохезионната политика е включена на централно място в Лисабонския договор и тя е, също е, е изключително е, силно акцентирана там. Също така по отношение на економическото и социалното сближаване ние ще имаме много правомощия. Е, също така е, и в стратегията 2020 кохезионната политика играе важна роля. Днес в комисията Сура получихме един документ, който искам да цитирам в момента, защото той е изключително важен по преговорите за бюджета след 2013 година. В момента ние имаме Ние приехме бюджета за 2010 година в размер на 123 милиарда евро и е, тук е, искам да посоча, че за около 500 милиона граждани на Европейския съюз – 246 евро годишно ще бъдат е, изразходвани. Именно за това тези граждани да могат да живеят в мир, сигурност, демокрация, правова държава, която се основава на основните права на човека и в социална пазарна економика със социален модел, който е уникален в света и също така те могат а, да се радват на свобода на пътуване, свобода на а, следване в различните университети е, в Европейския съюз, също така на един общ вътрешен пазар, от който печелят всички потребители. И това означава 246 евро на човек годишно. Това всъщност е нищо. И е, аз мисля, че а, трябва да посочим това на централно място, когато твърдим, че след 2013 искаме да имаме кохезионна политика, която да разполага с бюджет, който наистина е добър. И ако сега ние трябва да а, се включим в стратегията Европа 2020, това е чудесно, но тук имаме три категории – Smart, Sustainable и, е, включи, и интегративен подход. Ние всъщност сме е, в третата е, категория – но кохезионната политика не е ли част от една интелигентна политика? Кохезионната политика не е ли част от а, а, устойчива политика? Мисля, че това трябва да бъде ясно показано, защото тук се започва да се действа в сферата на бюджетирането и там вече има опасност от разнобой на мненията. Дали да имаме интелигентна политика или устойчива политика и как съответно да се предвиждат бюджетните средства за отделните политики. Всъщност това, което се изразходва за опазване на климата, енергийна ефективност, изследователска и развойна дейност, всички тези средства са значително по-високи, отколкото се предвиждат по отделните програми на Европейския съюз. Аз не искам да променя това, защото политиката на сближаване в този случай е политика за регионите. В момента, в който започнем да извършваме секторализация на кохезионната политика и на бюджетите, аз мисля, че това ще се отрази отрази зле на регионите и затова трябва да спазим нашата висока отговорност пред регионите и да им дадем възможност те сами да решават как да разполагат с предоставените им средства. Освен това на държавите членки трябва ясно да се каже, разбира се и на регионите, че изобщо а, не е възможно. Също и предвид условията на економическа и финансова криза е а, от тях да се искат а, економии в кохезионната политика и а, е, да искат регионите след това по, е, на национално равнище да получават средства. Аз мисля, че в нашето становище това много ясно трябва да го покажем. Ако сега погледнем как е, се разпределят нещата на таблицата. Кохезионната политика се вижда много ясно от всички региони, които имаме в Европа. Много са включени в цел 1, други пък в цел 2, но ако погледнем цифрите на Евростат от 2007, ще видим, че географската карта значително се е изменила и сега ще видя дали ще получим най-новите цифрови данни, но дори и с картата от 2007 става ясно, че че броят на регионите в цел едно ще се намали значително и ще се отмести значително към новите държави членки, като последицата ще бъде, че ще трябва да отговорим на натиска на някои държави членки и да предвидим съответни средства, защото една голяма част от регионите в старите държави членки няма вече да получават достатъчно средства, но ще бъдат засегнати и страни, които от новите държави членки ще бъдат засегнати страни като Малта или като Словения. Е, така че ако е, говорим сега в настоящите категории, както за цел, е, трябва да кажем, че са ни необходими региони, както по цел 1, така и по цел 2, така че всички региони в Европа да участват в кохезионната политика, която означава не само насърчаване на районите в неравностойно положение, а и е, борба с проблемите в Европейския съюз и намаляване на големите различия, което от своя страна не означава, че а, едните ще върват само нагоре, а другите надолу. Трябва да има равномерно развитие в а, всички части на Европейския съюз. Според мен това е необходимо от економическа, а и от социална гледна точка и смятам, че онези, които твърдят, че солидарността се движи само в една посока, а, според мен те не са прави. Солидарност трябва да има във всички посоки. И сега, ако погледнем какви е, приоритети искаме да подкрепим. Е, ще видим, че в нашата резолюция, която приехме, сме посочили някои неща и мисля, че това е минимума, е, който можем да включим в нашето становище. Първо, е, устойчиво економическо развитие, включително положително въздействие върху пазара на труда, повече заетост, е, добро качество на работните места. Мисля, че това трябва да бъде първия приоритет. Към това спада, разбира се, една модерна инфраструктура и то инфраструктура както по отношение на транспорта, така и инфраструктура по отношение на отстраняване на отпадъците, е, канализацията, енергетиката и така нататък. Всичко трябва да се включи в понятието инфраструктура. Със сигурност в новите държави членки има много по-големи потребности в тази насока, отколкото в старите държави членки и тук бихме си помислили е, Смятам, че ако се направи това в комисията, ще бъда много радостна. Трябва да си помислим повече средства да бъдат мобилизирани от Кохезионния фонд с цел подпомагане на инфраструктурното развитие. Може би от ЕФРЕ ще трябва да се вземат средства, твърдя други, но във всички случаи ние ще трябва да проведем съответна дискусия, за да направим предложения на комисията Сюре. Никой не отрича отрича, че иновациите, технологиите, изследователската дейност, а свързано с това и близост на изследователската дейност до економиката, т.е. внедряване на изследователските резултати в нея и подкрепене на малките и средни предприятия, които сами не са в състояние да е, е, разработват собствени изследователски мощности. Е, всичко това са е, основни акценти и когато разглеждаме регионалната политика, това означава, че в действителност е важно решенията да могат да се вземат в регионите, решения, насочени към подкрепа на определени измерения и определени акценти. Тук нещата са различни от рамковата изследователска програма, защото в нея на европейско равнище се прави нещо, което държавите членки не могат да направят сами. Там подходът е съвсем различен и а, когато ние твърдим, че искаме да подкрепяме в регионите иновациите и следователската дейност и да тласнем напред економиката, тук подходът е съвсем различен от този на рамковата изследователска програма. Също така много важно е образованието, да бъдат включени всички аспекти на образованието в нашето становище, като се започне от училищното образование, не искаме тук намеса в правомощията на отделните държави, членки и региони, но първо е, трябва да се посочи, че следва да се повиши качеството на училищното образование. Има вече някои е, начални стъпки в тази насока. Също така професионално образование, повишаване на квалификацията. Ние не можем да се скрием от демографското развитие. Ние трябва да поставим акцентите учене през целия живот и да включим това учене през целия живот в кохезионната политика, защото регионите са важен фактор в това отношение. Разбира се, това е свързано и с укрепване на социалното измерение на кохезионната политика, като се борим срещу бедността, като предоставяме програми и проекти, е, които да дадат възможност за интеграция, т.е включване в пазара на труда и също така мобилизиране на средства от Европейския социален фонд в целите на европейската кохезионна политика. Аз мисля, че това трябва да се покаже по-ясно и ние да настояваме Европейския социален фонд да стане част от кохезионната политика, т.е. да си остане част от нея и да не се отделя, като тук се повиши прозрачността, като се улесни достъпът до средства от него за всички региони, но, както казах, да се остане в рамките на кохезионната политика. Също така ние трябва да се опитаме да а, разработим за селските райони това, което господин Елър а, предложи. А, под егидата на кохезионната политика. Т.е. развитието в селските райони също да стане част от кохезионната политика, защото ако комбинираме много добре всичко това в Европейския регионален фонд, ние бихме могли да действаме много по-ефективно и дори да реализираме някои економии. Аз мисля, че тук се дават възможности за финансово финансова гъвкавост, които ще проличат още по-ясно, когато се водят преговори за бюджета след 2013 година. Аз мисля, че когато искаме да постигнем по-голяма ефективност в развитието на селските райони, ще трябва да а, имаме предвид това, което се опитахме сега да направим в настоящата финансова прогноза, а, финансова рамка в рамките на Европейския кохезионен фонд, да имаме интегрирано развитие, а не развитие на градски и селски райони по-отделно, така че да се гарантира повече устойчивост и а, трябва да имаме предвид економическите аспекти, аспектите на устойчивостта и социалните аспекти Смятам, че тук има много по-добри възможности за по-ефективно използване на средствата, отколкото до сега. От моя гледна точка, последно, но не на последно място, искам да спомена, че ние като парламент трябва да се застъпаме за трансграничното сътрудничество във всичките му разновидности, не само сътрудничество на пограничните райони, но и сътрудничество между отделните региони, сътрудничество между отделни държави членки, сътрудничество между макри региони. Аз мисля, че това трябва да намери израз в бюджета, а именно, че тук поставяме много повече акцента след като е вече ясно, че кохезионната политика има европейска добавена стойност. В рамките на кохезионната политика това трансгранично сътрудничество трябва да е, стане още по-видимо е, и да получи една още по-голяма европейска доставена стойност. Е, 2,5% се предвиждат сега за трансгранично сътрудничество и можем да си помислим дали да не увеличим размера на тези средства, като тук би следвало и да си помислим докъде можем да вървим в смисъл да какво да включим в становището, какви да бъдат нашите желания за бюджета и доколко можем да изразим това. Аз приемам, че той не трябва да бъде в по-малък размер, отколкото до сега и също така, изхождайки от тези 350 милиарда евро, трябва да видим как с съответно адаптиране на цените и така нататък бихме могли да извършим по-добри изчисления, но във всички случаи аз не знам как бюджета ще изглежда в действителност, но във всички случаи не трябва процента да бъде намален и ние трябва да се ангажираме за това. И двата компонента да си останат така, както ги имаме до сега. За тази цел са ни необходими интелигентни предложения и за това аз предлагам на комисията да правим предложения в посока в посоки, където не можем да си представим, че може да има повече финансиране и аз очаквам с интерес да чуя какво бихме могли да си представим в момента за финансирането на кохезионната политика, кое може да се поеме от държавите членки или от други програми. Тук трябва да си помислим дали е, имаме такива възможности. Аз е, си признавам, че до сега аз нямам никаква идея, ако имах, щях да направя съответно предложение. Предоставям на колегите също да си помислят. Това, което трябва ясно да покажем, казах го в началото, че не искаме секторализация на бюджета. Мисля, че тук всички сме на едно мнение. Естествено, кохезионната политика – по причини на бюджета трябва да се справя с предизвикателствата на климатичните промени и на демографските промени и това трябва да пролечи в становището. Може да се формира отделен фонд. Знаете, че транспортната политика е, иска да има собствен фонд и тук е, съм много предпазлива е, дали е, това не би било контрапродуктивно е, на всичко, което обсъждаме толкова по приоритетите. Аз мисля, че в е, становището ясно трябва да се покаже какъв ще бъде срокът е, на следващата финансова прогноза и какво в тази рамка може да се направи. 7 години е добър срок, що се отнася до сигурността на планиране от страна на държавите членки и регионите, а също и до възможните реакции свързани с определени макроекономически процеси. Някои от тях се нуждаят от по-дълъг период, също и някои проекти затова смятам, че 7 годишен срок за финансовата прогноза е добър срок. Има предложение за два пъти по 5 години, удължаване значи общо с 10 години. Аз тук се съмнявам дали ефекта а именно изготвяне, възможност за изготвяне на средносрочен преглед, може да проличи тук при два пъти по 5 години. Също така бюджета не е установен, ние би трябвало да преговаряме отново и ако Става дума за наистина средносрочен преглед. Смятам, че 5 години са малко и или пък ако изобщо се откажем от средносрочен преглед, то тогава 10 години, ако се вземат, смятам, че ще бъде дълъг период защото ако нещата трябва да се обхванат в техните промени, 10 години е твърде дълъг период трябва да има период, който да ни дава възможност за гъвкавост и затова 7 години срок за финансовата прогноза според мен е оптимален. Позволете ми сега да се спра и на правилата и на управление, е, начина на управление на Кохезионния фонд. Е, прости, прозрачни правила, по възможност хармонизирани с е, останалите големи програми в Европейския съюз. Мисля, а и току-що чух, че в комисията Суре непрекъснато се лансира идеята за 100% финансиране на проекти. Надявам се, че всички сме единни по това, че това не е желателно, трябва да остане съфинансирането. Спомням си за един период в миналото, свързан с структурната политика, когато при 100% парични подаръци от Европейския съюз на регионите се изпълняваха проекти, които изобщо не бяха устойчиви, а отчасти бяха и ненужни и аз мога да посоча, че от това време датират мостовете на реки, които въобще не съществуват. И за това аз съм за това да бъде запазено съфинансирането, така че да се отчитат в по-голяма степен интересите на регионите, когато става дума за отделните проекти. Сега, ако вземем предвид, че е, в трудни периоди, като економическата криза сега, съфинансирането би би се осигурило много трудно от някои партньори в общините и регионите, тогава, значи, бихме могли да си помислим за малко повече гъвкавост. И мисля, че трябва да вземем отношение по финансовите инструменти в кохезионната политика в бъдеще, тук се предвиждат субсидии, също така трябва да бъде включен в по-голяма степен фонда за отпускане на заеми, за да може да се получи по-голям ефект при използването на средства. Това също трябва да бъде изразено в становището и сега като гледам часовника си, смятам а, да а, приключа с моето изказване. Аз искам да чуя мнението на отделните политически групи, така че ние да можем да изготвим едно наистина силно становище. Благодаря ви. Виждам, че добре сте обмислили нещата и напредвате по темата. Отлични новини за нас, защото колкото по-бързо можем да излезем с това становище, толкова по-добре. Докладчиците в сянка искат ли думата? Рика Манер, yes. Рика Манер. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja kiitoksia esitti. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа докладчика за отличния доклад. Лесно е да се съгласим с госпожа докладчика. Тя се изрази съвсем ясно. Тя заяви, че основната ни цел е да запазим настоящото ниво на финансиране в бъдещата финансова рамка. Освен това, мятам, че е изключително важно да се занимаем с въпросите, които за нас са приоритети и в комисията ШУАР. Аз също съм член там. Допълнителните плюсове, които носи кохезионната политика, са много важни, както и тясната връзка с Европа 2020 година. Ясно е, че и в нашата комисия тази стратегия ще бъде изключително важна, както и кохезионната политика. Не ми харесва мисленето само в черно-бели цветове, което забелязах в комисията Шуар. Някои хора казват, че кохезионната политика е само солидарност. Това не е вярно. Има тясна връзка между тази политика и стратегията Европа 2020 година да мислим за природните ресурси, за новаторството, екологичното мислене и така нататък. Всички те са тясно свързани с регионалната политика с научните изследвания и развойната дейност, тъй като последното е изключително важно в сферата на регионалното мислене. В едно А, според мен, разбира се, могат да бъдат увеличени средствата, но посредством този бюджетен ред не можем да постигнем целите на Европа 2020. Смятам, че трябва да се гледа по-широко на нещата, като се взема предвид кохезионната политика. Районите по цел 1 и цел 2 трябва да останат и в бъдеще под някаква форма, за да можем да продължаваме с регионалната политика. Ако се замислим за това какво допълнително дава този фонд, тази политика, според мен, би могла да даде възможност гражданите по-добре да забележат а, какво допълват европейските фондове към националното финансиране. Така че този аспект също е много важен. Ако се замислим за регионализацията на кохезионната политика, което бе изразено в някои становища, трябва да кажа, че точно срещу това трябва да се борим. Това е важна област, която трябва да остане политическа, извинете, трябва да остане европейска. Тя оказва огромно въздействие върху живота на хората. Когато говорим за фонда за регионално развитие, там също трябва да търсим модел, който да ни помогне да направим така, че двете политики се стиковат по-добре. Говорим за транспорт и финансирането на транспорта. Не искаме да има специален фонд за политиката в транспорта, тъй като нещата така само ще се усложнят. Поне от гледна точка на финансирането на кохезионната политика. Що се отнася до това колко да бъдат дълги периодите за финансиране? Съгласна съм с докладчика, че 7 години е най-добрият срок, тъй като 5 години не е достатъчно дълъг период за прилагането на програми. 5 плюс 5 години пък е прекалено дълъг срок. Съгласна съм с госпожа докладчика, що се отнася до средносрочния преглед. Така че смятам, че 7 години е най-доброто решение. Това беше всичко по доклада. Нашата група също иска да се трудничи тясно с докладчика, когато тя работи по този доклад. Euh, Благодаря, госпожо председател. Каза следващия оратор. да, трябва да работим по един много важен доклад с изключително къси срокове. Хубаво е да влезем по същество в е, нещата, защото общия дебат за многогодишната финансова рамка всъщност ще зададе тона за това как Европейския съюз е, ще може да окаже въздействие върху благоденствието и бъдещето на нашите граждани. Тук се крият всъщност няколко дебата. Този, който ние бихме искали да разгледаме на първо място, е дебатът за солидарността, т.е. не само да споделяме богатството си, а и дейността, дейностите си. Не искаме Европа да се фокусира само в определени географски региони, е, да речем Оста, Берлин, Лондон, Париж, Милано, а тя да се разпростре из цяла Европа. По-настоящем имаме една минимална кохезия и ако отидем от Париж, например, към българското село, където дори още се използват товарни животни в селското стопанство, ще се запитате на един континент ли живеем. Така че още има място за солидарност. Економическия потенциал на тези региони може да се развие. Така че има дълги периоди, в които тази кохезионна политика ще е необходима. Трябва да се загледаме към, в целите. Когато нямаме вече региони, които да са под 70% от средното БВП, а Париж има 150%, тогава ще имаме ли кохезия? Ще бъде ли това достатъчно, за да кажем, че те са се сближили? Или пък ще започнем тогава да повишаваме амбициите си, да си задаваме по-високи цели? Ще дефинираме ли тогава една по-средна категория региони, които са по-уязвими и тогава ще искаме те да растат нагоре, за да бъде това в полза на всички европейски граждани, където и да живеят те, за да може те също да се радват на благоденствие в районите, където са родени. След това трябва да се вгледаме в ресурсите. Смятам, че кохезионната политика всъщност точно защитава а, идеята за собствени ресурси на ЕС. Ако говорим, че ще бъде финансиран Европейския съюз като някакъв процент от БВП на глава от населението, тогава ще преразпределяме богатството от богатите към бедните или ще субсидираме земеделските стопани. Когато обаче говорим за един нов баланс на економическата дейност в Европа, тогава вече говорим за субсидиарността. Точно там държавите членки независимо а, няма да могат да намерят решения а, сами по себе си. Преди обаче да се разходват средства, ако се предприемат определени мерки, каквито и да са те, дали ще са нови данъци върху въглерода или така нататък, ние бихме могли да постигнем различни резултати, като оптимизираме разходите си. Така че собствените ресурси са нещо много важно. Има и други инструменти, които могат да се използват. Данъка върху финансовите операции, въглеродния данък – и всички те биха могли да се използват, за да се наберат собствени средства на Европейския съюз. Това ще бъде много по-добре от този инструментариум, който ни предлага Европейската комисия. Така че тези инструменти и основания на данъчно облагане могат да бъдат много полезни за постигане на успех в бъдеще. Очаквам с нетърпение да видим как ще се развива тази тема. Между другото, още нещо исках да кажа. Мисля, че трансграничното сътрудничество е много важно. Държа да го кажа, защото това е много важен източник за развитие на Европа, както и на европейските граждани. Много често, веднага след определен период, да речем периода преди влизане в членство в Европейския съюз, когато границите са важното нещо и, и държавите свършваха до границите си, тогава си спомняте какво разхищение имаше Нямаше, примерно, общи болници в трансграничните райони, имаше летища на всеки 30 км. И защо беше това така? Защото имаше граница помежду ни. Така че трансграничното сътрудничество е изключително важно за просперитета. Благодаря, казва председателката. Следващия оратор, господин Кели. Благодаря. Мисля, че докладчика направи отлично резюме на това, къде се намираме и в каква посока трябва да се движим. Има изключително интересни широки принципи, които тя описа, а, но трябва бързо да ги обсъдим по-детайлно. Част от нещата, които тя спомена, всъщност повтаря това, което чухме тази сутрин в доклада на Смит. И мисля, че отново трябва да се разгледа. Първо тя говори за различното разходване на кохезионното финансиране, целите с цел 1, цел 2, 49 милиарда за цел 2, 16% и 7,5% за трета цел, 2,5%. Особено като си има предвид териториалното сътрудничество и развитието на едно чувство за общност, една Европа, която да присъства навсякъде в целия Европейски съюз. Това не бива да се забравя. Може да се направят корекции, вървейки напред. Освен това, бе казано още нещо от докладчика и от госпожа Санчес Смит. Беше свързано за това, че гражданите не виждат Европа. Дори институциите, като че ли понякога европейските институции, не виждат какви са ползите от това, което се случва на европейско ниво. Изумително е, че хора, които извличат полза от финансирането на Европейския съюз и дори хора, които работят, защото има Европейски съюз, не съзнават, че това е така. Така че е, в кавички трябва да се продаваме по-добре, защото има изключително много негативизъм и този негативизъм позволихме да навлезе навсякъде и в медиите. Тоест, негативните неща винаги продават, както знаете, дори в вестници. Така че би трябвало да гледаме доста по-прагматично на нещата. Още две неща – собствените ресурси. Радвам се, че все повече се говори за собствените ресурси, защото отново трябва доста хора да убедим, най-вероятно. Съвета, който ще бъде против, но мисля, че нещата наистина трябва да а, бъдат взети под контрол. Ако имаме собствени ресурси, това напълно ще промени цялото финансиране на Европейския съюз и възможностите, които ще се отворят пред нас за създаване точно на нещо, което да надгражда над националното. Тоест, трябва по някакъв начин да се опитаме да се продадем в интернационни кавички на хората. Сега дали да е 5, дали да е 7, дали да е 5 плюс 5 срока, аз съм за 7. А, бих изслушал, разбира се, аргументи за противното, но така или иначе споделям това становище. Благодаря, казва председателката, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Констанция за отличния доклад, който изготви. Ние трябва да се спрем на целия този пакет. Мисля, че в това, което трябваше или по-скоро което трябва да бъде разработено, би следвало да си помислим къде можем да открием нашите силни страни по отношение на Комисията по бюджети, например. И когато става дума за приоритетите на европейската добавена сто... за европейската добавена стоеност и за въпроса къде е, ние трябва да поставим границите на финансирането, може би е, тук ще трябва да възникнат и въпроси въпросите за Input 2, защото те са изключително важни. Тук трябва да си помислим също дали да включим и въпроса за изпълнението. Ние чухме, че става дума за обща регулация на контрола, дали да не се включи и това и да му се направи оценка, защото по този начин ние ще имаме възможност още в една предварителна фаза да дискутираме за директното регулиране, ако на това място нямаме резолюция. И другият въпрос естествено също възниква – какво ще се случи, ако средствата не бъдат а, предоставени, а бъдат включени на друго място в бюджета и се използват за други неща. Тук също ние трябва да изразим нашата позиция. Това са точки, които още като съдържание не са изчистени, но играят много голяма роля. Ние искаме да се концентрираме върху тях, но а, сме и за това средства да не се изразходват а, за а, неща, които са в противоречие с други европейски политики. За нас зелените това е много съществена точка. Благодаря. Благодаря. Някой друг желая ли да вземе думата? Да, моля. Йосип. Благодаря. Ще добавя няколко неща. Госпожа Крел ни представи една изчерпателна презентация по проблема на базата на принадената стойност, която дава кохезионната политика и ще продължи да я придава. Но трябва да има приемственост в тази политика. И за да постигнем тази цел, трябва да имаме съответно добър бюджет и гарантирано финансиране. При това ни е нужен и дебат, в който да постигнем един баланс между всички, постигането на всички цели за бъдещето, като например устойчиво развитие на градските региони, но и на селските региони, тъй като кохезионната политика трябва да отчита нуждите и на селските региони. Не бива да изпускаме от погледа и инфраструктурата, нито научно-изследователската работа, иновациите, които са важни за развитието. Мисля, че оптималният период на програмиране трябва да бъде 7 години и трябва също да помислим и за целите на стратегията 2020. Благодаря, друг. Аз ще добавя нещо малко по доклада. Моето разбиране е, че в този доклад не трябва да представяме една пълна визия на бъдещата политика, а по-скоро да я позиционираме в контекста на бъдещия бюджет, но не само като а, средства, а и политика а, за постигане на нашите общи европейски цели. Затова трябва да сме много, много силно, ясно да изтъкнем до прибавената стойност на тази политика. Защо? Да наблегнем на това, че тя предлага и един вече добре изправван механизъм за включване на всички нива на управлението в постигането на това, което, от което Европа наистина се нуждае с цел в идните години да живота да стане по-добър. И мисля, че е изключително важно, което и вие и колегите казаха, че трябва да реагираме на някои идеи като точното определяне на времето на бъдещата финансова перспектива, пропорциите в бюджета. Тоест да кажем, че нашата комисия Реджи има една визия за бюджета, който трябва да бъде бюджет на кохезианната политика. Но и трябва да бъде добре разположен в бюджета, не само а, в контекста на финансите, но също и а, на структура, на своята структура. Ако структурата е в хармония с а, 2020, всички тези, които се занимават, ако има така на е, ако везните натежават към онези, които се занимават само с екологи или други само с е, а, политики и средства, няма да бъде добре структуриран, защото а, е, всяка една политика допринася по свой начин към а, целите. Значи не само да ги идентифицираме, но и да бъдат хармонизирани. Мисля, че това трябва да се прибави. И едно предизвикателство за вас. Ние вече го обсъдихме тук с колегите. Какво сме сложили на масата по отношение на графика? За парламента 5, за комисията 5 плюс 5. А тези 7 години вие предлагате, настоявате на 7 годишен период, значи трябва да се върне отново на, за обсъждане и се съмнявам дали ще се радваме на успеха. Значи, може би трябва да имаме един втори вариант, 5 плюс 5, а не 5. Защото 5 плюс 5 значи отвояване на проблемите на, ако бъде само 5 годишен период. И няма да бъде добро решение. Искам също да попитам колегите, тъй като това е един от фундаменталните доклади на нашата комисия по отношение на бъдещето и за това не само да подкрепят и да помогнат на нашата докладчица, но и да работят с нея всички политически групи, за да нямаме после проблеми с това, с идентифицирането на политическите си интереси. То, да, доклада ще бъде направено от Констанца, но цялата комисия Реджи трябва да се включи, затова ви насърчавам, ви приканвам да допренесете а, своите възгледи. Но вече чух, че колегите са във възторг от вашата работа. Не можем повече решения да взимаме, нито срокове, тъй като нищо не е още уточнено, но мисля, че ще го приемем на сесия през януари, така че нямаме много време, всичко е спешно. Да, да, кажете. Реакция към казаното, към, а, защото не можах да чуя презентацията. Мисля, че политическото ни решение трябва да бъде дали да е го, готов преди заседанието на ШУР, което ще се концентрира върху сближаването или след това? Защото срещата по кохезия и солидарност ще бъде през януари до година. Значи трябва да сме точни, да видим как да го позиционираме. Кое е по-добре политическо? Дали преди това да го представим или да реагираме после? Съжалявам. Нека, да, Констанца да кажа. Мисля, че Ян повдига важен въпрос. Но аз бих казала, че трябва дискусията да, да бъде, да имаме повече време, но да изчакаме Шура да окажат влияние върху нашите изменения. Така предлагам. Uh, значи да видим какво е становището по току-що споменатите точки. Просто непосредствено преди гласуване да изчакаме тази дискусия на ШУР, но преди бюджетния комитет, защото иначе имам страхове. И след това вече да можем да внесем някои от нашите идеи, компромиси и вече официално да издадем становището си. Констанца, може би, ще каже нещо по това. Да, Констанца. Моята идея е също да проведем интензивна дискусия в комисията – Предполагам, че тя ще бъде подготвена за декември и с тази позиция да можем да се представим пред комисията Сура и да включим в проекта на нашето становище. Аз имам впечатление, че в парламента, тъй като всеки е представител на даден регион, знае поне за един проект, който се изпълнява в родния му регион. От това е добре, но изводите, които се правят, отчасти са малко объркващи и още веднъж трябва да се внимава и да се види дали съществува идея, която би могла да изкристализира в тази комисия и е, на тази идея да се даде отговор, да се каже това е възможно или това не е възможно. Тези 100% например днес ме объркаха, така че преди гласуването аз като докладчик да мога да внеса основните изменения и да използвам времето да а, реагирам своевременно на някои тенденции в комисията Суре преди а, да е станало късно. Благодаря. Моето становище е по-добре да се да влияеш, да повлияваш, отколкото да реагираш, защото такъв е опита ми в парламента и в комисията ми, че когато нещо вече е сложено окончателно на масата, трудно е да, го, да му повлияеш. Ние, разбира се, повлияваме на становищата на нашите докладчици, като вземаме думата и казваме как виждаме нещата, какво мислим аз. За ваша информация също се надявам утре да ви пратя писмо с, с всички документи, които сме изготвили, за да се знае, че от месеци вече а, се води тази подготовка. И госпожа Крел, като а, представи доклада през декември. Ще видим какъв напредък сме направили. И тук да искаме а, така като овластени представители на Реджи, което Елизабет каза, да повлияем, след като чуем становището на комисията Шура. Ако нямаш друго нещо, Констанца, мисля, че приключваме тази точка. Ще направим почивка за обяд. Да, Ян? Само кратка информация, която е важна за нашата комисия, да участва в изслушването в комисията Шурер, защото една трета от дневния ред ще бъде за кохезията. Мисля, че на 28 ноември, 29. Така че някои от експертите сред тях, Барка, например, който е поканен, но Сапир на... Така че ще е много интересно за нашата група да имаме възможност да слушаме, да изслушаме тези експерти. Но и не забравяйте, чу го от колеги от комисията, че с ветровете, които веят от парламента, Имаме това хубаво предложение от комисията и трябва да продължим да изразяваме бъдещата си, е, е, вижданията си за бъдещето, защото те се е, вземат предвид от другите институции. Благодаря до три.